Уважаеми дами и господа, получаваме съобщение от техниците, че можем да продължим, системата е в изправност и искам да ви попитам, желаете ли да вземете отношение по доклада на колегата Макарти? В момента не виждам желаящи да вземат думата, обаче аз е, ще е, допълня с е, два въпроса към комисията, свързани с доклада на господин Макарти. И сега във връзка с банковите сметки аз се интересувам доколко вследствие на а, а, всичко това са напреднали мерките за Impact Assessment при комисията и какво е станало през април. Април миналата година парламентът изисква още и проучвания и още подготвителни работи в връзка с тази тема и искам да попитам а, докъде е стигнал напредък в комисията по този въпрос. Има ли представител на комисията по тази тема? Моля. Не виждам никого. Не виждам представител на комисията тук. Просто твърде оригинално. Защото вчера... А, имаме представител. Извинете. Добре, моля, имате думата. Merci, Monsieur le Président. Euh, la Commission a été particulièrement... Благодаря, господин председател. Благодаря за експозето на госпожа Макарти по отношение на цялостния подход към събиране на дългове, дължими в Европа. Нещата са ясни във всички генерални дирекции, които представлявам. Колкото до нашата генерална дирекция, в рамките на Стокхолмската програма, прията на 10 декември от съвета, ние предложихме да се направи законодателно предложение, т.е. Е, чрез съобщение, т.е. незадължителен инструмент. И освен това, за да изпълним препоръките на Европейския парламент, решихме да проучим възможността за а, временни мерки за замразяване, а, които биха попречили на трансфера а, на активи от една страна в друга. Колкото до графикът, а, ние ще а, възложим проучване на въздействието. А, това проучване, ще, от тази оценка ще трае около 6 месеца, след което през декември 2010 ще направим законодателно предложение а, за замразяване и а, на подобни активи. Не знаем още каква ще бъде точната форма на този законодателен инструмент. Това ще зависи от проучването на въздействието, оценката на въздействието. По-нататъчните стъпки ще бъдат временни стъпки в, в други области за замразяване на имущество, активи за, в полза на деца и така нататък. Това, като се има предвид, че сега върви анкета по този въпрос, това може да се смята за временна мерка. Всички тези въпроси са изложени в документ, документ на комисията за минималните изисквания за хармонизиране на процедурите. Там също ще има и други временни мерки, освен замразяването, ще има Става дума за ипотеки, за гаранции и така нататък, които ще бъдат също в рамките на тази процедура. Това е което мога да кажа на този етап. Да, виждам, че нещо се прави. Имате ли изказвания в допълнение на казаното от колегата Макарти или сте доволни? Поради сроковете, които се заявиха, ми се иска комисията да работи в тясно сътрудничество с нас. И аз, е, докладчиците в сянка бихме искали това, защото напредва информацията, която се събира. А, и това е важно, за да може да работим по-добре в нашата комисия. Ако може да направим едно мини изслушване, господин председател, мисля, че това би било много полезно при оценката на въздействието, защото по този начин ще можем да разгледаме различните начини как можем да приложим на практика тези принципи и цели, които сме си заложили в Зелената книга и в резолюциите на парламента. Така че това е въпрос на начин на работа, за да можем заедно с комисията да работим, а не да чакаме комисията да направи предложение и после ние 6 месеца да се занимаваме с тях. Диана Уолес. Диана Уолес. Благодаря, господин председателю. Съгласна съм с начинът, който предлага госпожа Макарти за работа, мисля, че такова мини-изслушване би било много полезно. Точно преди коледната вакансия имах възможност да бъда на една конференция в Германия, свързана с съдебните служители. Те изключително се интересуват от нашата работа и тези въпроси и ако имаме такова изслушване, е изключително важно, според мен, да имаме професионалисти, които да участват по отношение на събираемостта на дълговете. Защото съдебните изпълнители са тези, които могат да ни помогнат много. Okay, благодаря. Аз мисля, че не е проблем да проведем такова мини-изслушване. Можем да го включим в нашата програма за работа и така приключваме работата по тази точка. Преминаваме към точка 17. Това е доклада на госпожа Гало, упражняване на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар. Госпожа Гало има думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. А, преди да започна да говоря по същество, Искам да кажа, че графикът на моят доклад по собствена инициатива се промени малко. Тоест, искам да ви съобща, че сроковете за внасяне на изменение е 6 февруари 2010. Не е ли така вече, пита а, докладчика. Във всеки случай, това са датите, които аз имам в нашата комисия 23, гласуване на 23 мая, гласуване в пленарна зата през април 2010. Значи корекцията, която се налага не 6 е февруари, а 23 февруари срок за внасяне на изменения. Сега минавам към съдържанието по същество. Смятам, че всички колеги са получили проект от доклада. И затова ще се огранича, само като очертая основните пунктове, както вече съобщих по време на първата размена на мнение. Приветствам решението на комисията за създаване на Европейска обсерватория срещу фалшификациите и пиратството. Всички знаят, че данните, които са свързани с нарушаване правата на интелектуална собственост, в момента са недостатъчни, непълни и много фрагментирани. Смятам, че ще бъде подходящо комисията да уточни мисията, точната мисия на тази обсерватория, да, кои ще бъдат точно участниците в нея, да осигури дългосрочното финансиране на тази обсерватория – и да гарантира редовното информиране на парламента за нейните, относно нейните заключения. Колкото до ограничаването на фалшификатите и пиратството, които са сериозно накърняване на интелектуалната собственост и които сериозно вредят на нашата економика, на заетостта, на нашето общество, ние трябва да укрепим, а може би да се започнем една истинска кампания за разясняване значи, пред широката общественост, особено сред младите. Особено младите, които са родени в новата цифрова среда и да се разяснява какво е пиратството, които не знаят какви рискове носят, примерно, за тяхното здраве, фалшифицираните медикаменти е, и други рискове. Е, това е основната тежест на моя доклад, нещо, което за жалост не фигурира в съобщението на комисията, а то е следното. Е, пиратството е, и фалшификатите върху интернет. Ще ви ще започна като ви съобща някои цифри. Съгласно Международната федерация на, фон, на, на звукозаписната промишленост, 4 милиарда и 200 милиона се губят от пират на интернетство. Във Франция 25% от ползвателите свалят незаконно музика от интернет. Това е 32% в Испания, средното за Европа са 15%. Незаконното, незаконният стриминг и сваляне са 40% при филмите. Този проблем засяга също пресата и е, другите издания. Един музикален, само един от 20 музикални файлове се сваля законно. Съгласно цифрите, през 2008 година е, е, има 49 000 случая на залавяне на фалшификати на границите на Европейския съюз. значи, цялата цифра достига до 160 хиляди артикула, между които 80 хиляди DVD диска. Сериозно увеличаване в този сектор, потенциално опасен за потребителите, има, както казах, и сред медикаментите, електроуредите и артикули за лична хигиена освен опасностите за ползвателите, те това носи сериозни загуби на производителите, също така данъчни загуби за правителствата и загуба на хиляди работни места. Какво може да бъде решението? Сигурна съм, че можем да действаме най-малкото под на три равнища. Най-напред бих предложила да подпомогнем разяснителната кампания на всички нива е, за това колко важно е опазването на авторските права и тяхната защита. Е, това е, така да се каже, педагогическата цел. Би трябвало да се вземат също така мерки срещу нарушаване в големи мащаби на интелектуалната собственост, което е свързано с организираната престъпност. И за това призовавам комисията да направи необходимото, за да блокира сегашното застой по отношение на директивата за санкциите, като оттегли своето предложение и подеме нова инициатива. Чух, че господин министърът на Испанското правосъдие каза вчера, че има подобни намерения. Трето, трябва да се разработят начини за предлагане на законни, а, законно съдържание онлайн а, в реално време, където се зачитат а, правата на интелектуална собственост на авторите. Това трябва и да бъде свързано с подобряване на достъпа на потребителите от тези продукти в целия Европейски съюз. Но все пак, както цифрите показват, това няма, едва ли ще е достатъчно. Според Европейската обсерватория на аудиовизуалните продукти, пиратството продължава. Има 700 служби на видео, за видео по поискване в Европа стотици за легално предлагане на музика и музикални файлове. Всички тези служби трябва да се рекламират по-добре, за да бъдат да стигнат до потребителите. Трябва да се приканат всички участници и преди всичко интернет доставчиците да ведат диалог, за да могат да намерят подходящи решения на този проблем. Но както подчертавам в моя проект от доклад, този, ако този диалог не успее, не успее, трябва да помислим за промяна на регламентацията в тази област, за да може тя да се приспособи към дигиталния свят и да се прекратят злоупотребите международните измерения на фалшифицирането не трябва да бъдат пренебрегвани, трябва да бъдем по-взискателни в нашите международни споразумения срещу пиратството. Аспектите, свързани с фалшификациите, по мнение на комисията ИМКО, където доклада госпожа Ократова, която добре познава този проблем, тя предлага интересни решения. А сега съм на разположение на членовете на комисията, за това съм да отговоря на техните въпроси. Благодаря, госпожо Гало на 5 и 6 е, феврари това ще се обсъжда, е, а при установяването на сроковете е, установих, че сроковете са твърде кратки. Ще трябва да имаме повече време, защото времето за превод може да се отложи и тук трябва да се внесат промени. Значи, срокът сега е до 23 февруари. Първо колегата Масип има думата по доклада. Era después de, de Ali McCarthy? Porque es la, el sábado me parece el reportero, ¿no? Es como да говоря след госпожа Али Макарти. А, значи, заедно с uh, господин Енгстрам, вие бяхте първите изказващи се. Благодаря, господин председателю. По принцип съм съгласна с предложенията, които прави госпожа Гало. Дори самата и фамилия а, ме кара да си спомням или да правя асоциации с Макс Гало, което е много положително. Да. Трябва да имаме много ясна позиция в новия парламент по този въпрос. Мисля, че при предишния мандат а, Имахме също твърда позиция, но сега трябва наистина да се справим с този проблем и съм напълно съгласен с духа на доклада на госпожа Гало. Благодаря колегата Енгстрам. Благодаря. Мисля, че го казвах това и е предишния път, но пак ще го повторя. Мисля, че трябва да се прави разграничение между фалшифициране на оригинални продукти и това, което се случва в интернет с нетърговска цел. Това са две абсолютно различни събития и от едната страна едните попадат по закона за запазените марки, а в другия случай пък говорим за права за интелектуална собственост или авторско право. Да не изглеждаме малко скудоумно, ако прехвърляме аргументи от едната сфера в другата. Верно е, че лекарствата, ментета, които се продават в интернет, наистина са опасни за нашето здраве, но това няма нищо общо с това, че тинейджерите си свалят музика или филми от интернет. Нито поп-музиката, нито а, филмите представляват риск за тяхното здраве, поне да се надяваме, че е така. Така че трябва да разграничим двата въпроса. Ко когато говорим за борбата с фалшифицираните продукти, да, това е проблем. Има съответните механизми, но това, което според мен е необходимо да се направи, е да има по-голямо сътрудничество между митническите служители в отделните държави членки. Тези идеи от една страна би трябвало да бъдат доразвити. Когато обаче се опитваме да образоваме младото поколение за това как да използва интернет, това, което ме притеснява е, че според мен това е една безнадежна задача. Вече 10-20 години се подава информация по интернет и младите хора дори е, усмиват тези кампании. Има много интересни такива варианти на нашите информационни кампании, които са усмяни. Така че не виждам смисъл да харчим пари за нещо, което няма да проработи. Не мисля, че това е правилният подход. Така че нека да разделим първо двата въпроса. Сега, когато говорим за интернет и защитата на ПИС, господар, гос, комисаря, извинете, Рединг, заяви, че тя би искала да провери всяко едно предложение, което нарушава а, правата на човека и дали нарушава правата на човека. И това е много важно, особено когато говорим за директивата, за която говорим. Има конфликт между това да се опитваме днес да прилагаме ПИС с по-стриктни мерки и личните права, например правата на, за лично пространство, т.е. основни човешки права. И смятам, че ние като комисия сме задължени да посочим тези аспекти. Нека да разделим първо въпросите, както казах, и да видим дали това не нарушава основните права на човека. Благодаря, госпожа Лихтенберг. Да, благодаря. Искам да направя някои допълнения. Аз винаги се обърквам, когато става дума за цифри, които се посочват тук от музикалната индустрия. Например, за стоеността, която те губят поради фалшификациите в интернет. И ако сериозно се отнеса към тези цифрови данни, това означава, че музикалната индустрия е, всъщност е, извършва наблюдение върху това, което се прави в е, интернет и на тази база прави своите калкулации. Това просто не може да бъде верно. Аз винаги се затруднявам, когато тук се оперира с цифри, които трудно а, всъщност могат да се докажат. Това е едното. И второто, при тези цифри и а, всъщност а, стоиността, която те а, губят, се смесват две неща и това вече го спомена моя колега. А, става дума за твърдите копия, които се свалят а, от интернет, които а, се продават незаконно по улиците и а, всъщност а, това, което се сваля от а, интернет, а, не на твърд носител, това са всъщност два различни състава, ако мога така да се изразя. Едното е организирана престъпност, която не знам как, например, достига до копия на филми, които след това полулегално, нелегално и най-често много лошо ги превеждат и след това ги продават. И това е едното. Тук Безспорно, в някои сфери може да се докаже връзка с организираната престъпност. При незаконното сваляне от интернет ситуацията е друга. И там е трудно да се посочи какъв е всъщност обема на щетата. Аз, например, гледайки някои цифрови данни, които видях, не се посочва стоеността на една песен, написана на 15 и това всъщност изкривява картината. И е, ако някой е, иска точно определена песен той трябва да купи целият А Всъщност това може да се промени с, чрез предлагането за сваляне от интернет, но а, изслушването, което имахме с хората от стола, те посочиха тогава, че младежите са готови да платят тогава, когато имат възможност за това и а, те е, трудно могат да се служат с кредитни карти по интернет и едва ли има родители, които ще им предоставят своите кредитни карти, за да плащат по интернет като родител. Смятам, че това е твърде рисковано, но аз ви казвам съвсем честно, тук е, много неща се смесват и е, много неща се отместват напред и назад, когато се говори за тази е, материя и когато се говори за щетите. Е, всъщност е, всичко се върти около тези awareness кампании, е, и е, всъщност е, става дума за криминални филми, пълни с насилие, филми, които всъщност показват, че този, който сваля по този начин филми е нещо като крадец или човек, който разбива автомобили с е, или който прави кражби с злом. Аз искам само едно нещо да посоча. Ако се опитаме а, е, с всички сили да запазим а, е, старата система, държейки се с зъби и ногти в нея, в интернет имам предвид, тогава с най-голяма вероятност мога да посоча, че няма да имаме успех. Смятам, че трябва да разработим нови модели за възстановяване на а, разходите на а, хората на изкуството, защото те трябва да могат да живеят от своите произведения, но във времето на интернет е, това трябва да се е, е, организират по нов начин. С стария модел нещата няма да могат да се получат. Така че трябва да се прави разлика между света на интернет и света на продуктите. Това според мен е много важно. И второ, трябва да се водят преговори с а, онези стопански среди, които вървят по нови пътища и от които можем да научим дали въобще това е възможно и какви са тези и какви са разходите свързани с енфорсман. когато става дума за наказателно право при сваляне от интернет на информация, едно и трябва да имаме предвид. Говорено беше вече по тези теми, но е, имаме доста голям проблем, който не трябва да забравяме. Държавите членки не търпят намеса в наказателно-правната сфера. Те са изключително точни и прецизни в такива случаи. Ако си спомняте, имахме един дебат за а, трансгранична екологична престъпност, където а, ставаше дума за заустване на опасни вещества в реките. Дори в тази сфера държавите членки не бяха готови да позволят намеса в наказателно-правните си системи. Това е проблем. Това означава, че ние трябва да разработим други методи, защото иначе е, ще е, висят нещата в съвета и няма да направим дори и крачка напред. И е, този път, според мен, е доста сложен и а, няма да имаме много успех. Имам предвид пътя, който беше описан тук. Аз, а, как всъщност съм съгласна с това, което каза госпожа Рединг, че трябва да разкрием нови перспективи за бъдещето и не трябва да се придържаме към старите стратегии, които изчерпват своите възможности в интернет. Всички престъпници знаят как да заобиколят закона и ние няма да можем да се справим с това, но тези, които не са толкова ловки, тях ще можем да ги заловим, но едва ли печели много. И още нещо нещо във връзка с а, запазените марки, аз, търговските марки. Аз съм готова да защитавам европейските марки, обаче имам едно условие към а, предприятията, че а, обещанията за качество, свързани с а, дадена марка, трябва да се спазват. Ако си спомняте историята с а, произведените в а, Китай, кукли Мател, Барби, мисля, че бяха, които съдържаха опасни вещества, защото се произвеждат в същата фирма, която произвежда и ефтините продукти и тя не е извършила необходимия контрол, то тогава е, обещанието за качество, свързано с една марка, не се спазва и няма да намерите консенсус сред гражданите, е, които си мислят, да, аз ще купя продукт от дадена марка, защото мога да разчитам на качеството. Това обещание, тази гаранция за качество аз искам от индустрията. Благодаря. Благодаря колегата Макар. Благодаря. Освен това, искам да поздравя госпожа Гало и аз по нейния доклад. Считам, че това е един изключително изчерпателен доклад, който е подготвила. Той показва също така сериозните проблеми, които са проблеми в глобален мащаб. Смятам, че той е балансиран, че е справедлив в подхода си и той показва различните пропуски, които сме направили. Един от пропуските, с които съм съгласна, че трябва да бъде показан е свързан с това, че са ни необходими повече доказателства, а пък след това да намерим и решение. Господин Енгстрем спомена по-специално комисаря Рединг и защитата на основните права. Това е въпрос, който трябва да бъде включен в нашия дебат, но от друга страна имаме още двама комисари, които се занимават с тези досиета. Господин Барние, който съвсем ясно заяви на своето изслушване, че той ще защити правата на авторите да получават съответното възнаграждение за труда си, както и госпожа Нели Крус, като дигиталния комисар, която също иска да намери решение. Мисля, че и това трябва да включим в дискусиите си. И на госпожа Лихтенбергер и на господин Енгстрем трябва да кажа, че винаги в нашата комисия, правната комисия, не можем да бъдем а, не а, разбиращи самото право, когато го разбираме. Не ме прекъсвайте постоянно. Според мен е, интернет не може да бъде някакъв закон или право сам по себе си. От друга страна обаче не можем да прилагаме същото право, което прилагаме в материалния свят и в интернет, така че трябва да потърсим други решения. Не считам, че е в интерес на тази комисия да подхожда селективно към правото и да не се занимава с нещо, защото е прекалено сложно защото комисията подходи така и всъщност не се изправи пред предизвикателството и не разгледа въпроса сериозно. Така че трябва да разгледаме пък ние не само въпроса за санкциите, защото аз не смятам, че санкциите са това, което ще оправи проблема, а да намерим възпиращи механизми, да намерим нови бизнес модели. От друга страна не приемам, че в тези 10 години преминахме, когато все повече хора са онлайн. Нямаме бизнес модели. Не е вярно. Имаме такива. Над 400 и не може да кажете, че един 17 годишен няма кредитна карта. От друга страна, знаете, че той може да влезе в тези бизнес модели, независимо, че няма такава карта. Нека бъдем реалисти. Ако изляза отвън и почна да продавам кафе на членовете в тази комисия за 90 цента, а до мен някой отвори Сергия и казва, ще ви давам безплатно а, кафето, вие какво ще изберете? Новия бизнес модел? И напротив, ще изберете нещо, което е безплатно. Такива са хората. Така че трябва да намерим нови бизнес модели, но от друга страна не считам, че трябва да оставим въпроса, защото то се е случило. Според мен няма смисъл, защото по този начин избягвам от отговорността. Ние трябва да поддържаме спазването на закон. Има много интересни неща и искам да говоря за тях. В Ирландия, например, тъй като ние сме доставчици на интернет в глобален план, ние работим по този начин. Ние не използваме санкции в Ирландия, но трябва да кажа, че използват така интернет, че да образоват хората пропорционални мерки, също така, особено когато има рецидив. Не говорим за един човек, който иска да свали нещо и след това да го изпрати на приятелите си, на майка си, на баща си. В случая не. В случая говорим за сваляне на файлове, които се използват с търговска цел. И това е проблема, към който трябва да се насочим. Защото, колеги, Имаме едно съвместно становище, което ви е разпратено от аудиовизуалния комитет за социален диалог. Там има синдикати, които работят заедно с за работодателите и там се казва, ние искаме да губим десетки хиляди работни места поради такива незаконни дейности. И ние трябва да говорим по този въпрос. Може да не смятаме, че цифрите на музикалната индустрия са верни, добре, няма да ги гледаме. Но аз вярвам на цифрите на синдикатите, защото те знаят колко работни места се губят. И ето това това е нещо, което трябва да разглеждаме сериозно. Не може хубаво хората губят работни места и да спрем до тук. Трябва да защитим нововведанията и творчеството, защото това е конкурентното ни предимство в Европа и пред Китай, и пред Азия. То е, че ние имаме необходимите идеи, имаме съдържанието, което може да продаваме в глобален план, но не ако е, постоянно изтичат нещата посредством нелегални сваляния. Нека да намерим разумно решение. С удоволствие ще работя с госпожа Гало да намерим решения, които не са свързани само с това да бием хората с санкции или да ги заплашваме с а, закони, а да се опитаме да кажем на младите хора, че ако те започнат да работят в тази индустрия, те също ще искат да получават много пари. Моя а, например, е музикант в момента, не печели пари, но решението за него не е неговата работа да бъде свалена от интернет, защото иначе е по-добре да си смени работата. Ако не подкрепяме тези хора, в крайна сметка, дългосрочно дългосрочен план, не, не говоря за 10 години, а повече, няма да има никакво творчество и никакви нововведения. Нека намерим разумни решения, но не съм съгласна с онези колеги, които смятат, че не трябва да се занимаваме с въпроса. Колегин Геринга. Благодаря, колегата Герингър. Dziękuję, panie przewodniczący. Myślę, że nikt z nas nie ma tutaj wątpliwości, że należy bronić praw. Благодаря господин председател. Безспорно е, че правата върху интелектуална собственост трябва да се защитават и те трябва да намират съответно възнаграждение. Обаче, когато става дума за фалшификати, незаконно произведени, трябва да ги различаваме от свалянето на информация от интернет, на данни от интернет, защото младите хора – не публикуват тези данни в интернет, а те само ги свалят от интернет. Но а, все пак а, става дума за подправени данни, в случая за подправени музикални произведения. Когато а, става дума за нещата, които а, е, говорим а, е, тук, имам предвид а, е, обсерваторията, там а, трябва да се дефинира какво означава пиратство. Трябва да имаме ясна дефиниция и едва след това можем да подложим този феномен на наблюдение. Аз смятам, че идеята сама по себе си е добра, обаче тук а, трябва да внесем някои допълнения, а именно а, по отношение на дефиницията на понятието пиратство, която все още ми липсва. Второ, аз Напълно подкрепям положителната оценка в е, случая, защото със е, сигурност е, ще има някои разпоредби, които ще засягат основните права на европейските граждани, когато става дума за тези неща и за хартата, ние сме задължени да спазваме е, основните права на гражданите. Госпожа Рейдинг е, по време на изслушването посочи, че е, тя ще подкрепи проверката на всички нови е, директиви за е, съвместимост с е, спазването на основните права. И от една страна, както казах, трябва да спазваме правата на интелектуална собственост, от друга страна основните права. И тук, както казах, трябва да се прави разлика между незаконна дейност, т.е. снемане на данни от интернет и производство на данни, за интернет е, потребители. Е, този въпрос е, със сигурност трябва да намери отговор и аз не мисля, че правилният път е да се въвеждат по-строги санкции. Мисля, че това, което посочи госпожа Лихтенбергер, е, аз мога да се присъединя към него. Трябва да намерим е, нови пътища, нови решения и е, трябва да правим разлика между комерциални действия и некомерциални действия. Думата има госпожа Уикстрам. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря най-сърдечно на госпожа Гало за този доклад, който според мен е много интересен. Аз наистина се радвам, че можем да си сътрудничим по тази тема. Реалността обаче е твърде комплексна Получава се така, че ако се опитате да разберете нещо, установявате колко е сложно, но ние трябва да се присъединим към, да се приспособим към настоящата ситуация, господин председател. За това става дума. Говорим за право на собственост и нематериални права. Е, като че ли е, е нещо съвсем ново, като че ли в историята преди не се е дискутирало по тази тема. Аз е, искам да съобщя на участниците тук, че първото авторско право е възможност възникнало още в 5 или 6 век в Ирландия. Тогава е имало спор между двама души относно е, права върху собственост и е, дори тогава, както виждате, е имало подобни спорове. Значи, тук става въпрос за това, дали този, който е проявил творчество или този, който разпространява това творчество, това е въпрос на непрекъсната дискусия в 18 век, например, в Европа. Много се е дискутирало по това и тогава се е говорило за материални авторски права. Сега говорим за нематериални авторски права, които са по-важни в нашето съвреме. Искам да посоча, че много от това, което е отразено в доклада на госпожа Гало, е, за мен е твърде симпатично, намира моята подкрепа, обаче имаме различни схващания. Например, е, що се отнася до въпроса за пиратски копия е, и фалшификати на стоки и продукти. Към този въпрос не може да се подходи без да се дадем един друг въпрос. Как, например, трябва да водим борба срещу подобни незаконни действия в интернет и и тук се изискват различни подходи, за да можем бавно, но сигурно да намерим приемливо решение. Ако искаме да се борим с този фаршеринг, смятаме, че като законодатели би следвало да се концентрираме върху две неща. Необходими са ни добри разпоредби е, за е, закрила на правата, защото при е, правата върху интелектуална собственост трябва да се погрижим за създаване на добри правни инструменти, така че хората да могат да ползват всички чудесни неща, които се предлагат в интернет по законен начин. Освен това, трябва, ако се вземат много строги мерки, съществува опасност за изключване на хората от от интернет, т.е. по този начин ще се наруши правото им на свободно изразяване на мнение. Аз няма да подкрепя мерки, които водят до там хората да бъдат изключвани от интернет както беше в някои държави членки. Това върху което трябва да се концентрираме е как да преодолеем препятствията, които съществуват и които ни пречат да осигурим безпроблемно функциониране на вътрешния пазар и на дигиталния свят. В тази връзка мога да кажа, че а, е, трябва да създадем 28 държава членка, защото а, е, всяка а, е, държава, всъщност 28 ми закон, защото всяка държава членка има своя правна система а, и в тази връзка искам да посоча, че трябва да преодолеем а, юридическите пречки. А, не можем да вървим а, към бъдещето, гледайки назад. Трябва да гледаме напред, да търсим нови творчески решения, както колегите Енгстрам, Лихтенбергер, Герингър и други споменаха. И аз мисля, че според мен трябва да се концентрираме точно върху това. Но след като прочетох този интересен доклад, искам да подчертая, че тези два въпроса, незаконен файлшеринг, т.е. незаконно сваляне на файлове от интернет и изготвяне на нелегални копия, всичко това трябва да се раздели много точно, за да имаме много добър резултат. Сега сега този център за наблюдение, тази обсерватория, както беше казано, тя трябва да помага на държавите членки да установят какво изобщо се случва в сферата на пиратските копия и фалшификатите. Аз мисля, че не трябва да се изгражда нов голям бюрократичен апарат. сега влезе в сила договорът от Лисабон и мисля, че ще се създадат необходимите инструменти, които да дадат възможност за сътрудничество на нашите съдебни органи. ако тук също мога да посоча Европол, тя може да укрепи своята роля. няма смисъл да се създава бюрокрация, след като в държавите членки има достатъчно правни органи, съдебни органи, съществува освен това Европол, не е необходимо, както казах, създаване на нова бюрокрация. По-скоро е, организациите, които съществуват, е, трябва да бъдат направени възможно най-гъвкавия. Иначе, според мен е много важно да се отбележи, че е, комисията ни предостави този текст. Той наистина беше много интересен. Господин председател, е, вчера имаше е, доста сложни въпроси. Радвам се, че ще работим заедно с госпожа Гало и ще допринеса конструктивно към решаването на един от големите проблеми на нашето съвремие – авторско право, права върху интелектуална собственост и демокрация. Колегата Сперони. Ми Благодаря, господин председател. Много мислих по този доклад. Мисля, че в него липсва нещо. Всичко е насочено към борба с фалшификатите. Борба срещу незаконното сваляне от интернет. Но много малко в доклада се говори за легалните копия на текстове, филми, и песни. Нека да обясня какво имам предвид. Всичките а, касети а, а, VHS, които имах, ги обърнах на DVD дискове в къщи. Разбира се, DVD-то е много по-удобно и по-качествено, затова може да изхвърлим касетите. Но ако ако изхвърля касетите, как мога да докажа, че деведетата, тата които имам, са а, фактически копия на законно купени а, касети? Ако финансовата полиция ме провери, как ще докажа, че съм направил напълно законно копия? Може би трябва да паза квитанциите си за купуване на едно или друго 10-15 години. Ако прехвърля музиката си върху моя iPod, съм в подобно положение. Много хора правят незаконни копия. Докладчика го спомена, но има хора като мен, които искат да използват собствените си дискове, да ги сложат на iPod-а си или на iPhone-а си, на GSM-а си. Аз имам 500 парчета, законно купени, прехвърлени, същото се отнася и до моя компютър. Трудно ми е да докажа 15 год... преди 15 години, когато купих първият си а, диск, а, той беше абсолютно законно купен. Мисля, че трябва да се хвърли светлина и върху тази страна на въпроса върху кого ще падне тежест, доказателствената тежест. Дали върху нас? Би било много трудно да докажем законността на всичко, което притежаваме. Трудно е да докажа, че касети, които съм купил преди 15 години, сега са прехвърлени на ДВД и съм ги... трудно ми е да докажа, че съм ги е, купил някога законно. Благодаря, колегата Буду. Благодаря. Мисля, че Очевидно е, че два проблема фалшифицирането и интернет пиратството имат нещо общо. И, и двете водят до финансови загуби. Било за марката, било за творецът. Що се отнася до фалшификациите, колкото и да е добро митническото сътрудничество, то няма да го спре. Защото физическият контрол е сравнително рядък. Тоест, ако искаме да намерим решение, трябва да увеличим около 100 пъти броя на митничарите. Може би би било по-разумно да възприемем подход, подобен на онзи възприят във Франция. Не мисля, че разговорите между интернет доставчиците и музикалната промишленост ще стигнат до някакви конкретни резултати. Ще продължим а, е, нашите а, е, разговори в тази комисия, но мисля, че е са възможни санкции. Примерно откачане от интернет. Възможни са и финансови санкции, когато става дума за фалшификати и продаване на фалшификати. Господин Берлингуер. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя и аз госпожа Гало. Тя е подходила а, към въпроса с необходимата сериозност и вече сме обсъждали тези въпроси на няколко пъти в нашата комисия. И дискусията, както виждам, върви в е, отдавна изровените коловози. Мисля, че трябва да упростим нещо, за да можем е, да стигнем до резултати. Струва ми се, че е трудно когато говорим е за правата на интелектуална собственост, да не отбележим, че става дума за две крайни позиции. Едната за защита на е, ПИС, а другата за защита на основните права. На тези две крайности са и двете неприемливи. Наистина, добре е да се посочва колко сложен е въпросът. Авторските права а, в а, издателствата, примерно, а, съществуват отдавна още в Наполеоновия кодекс. А, член 44 уреждат правата на издателите – И затова книгата е пример в това отношение. Можете да си купите книгата от книжарница, може да я наемете, да я вземете от е, библиотека. Тук проблемите са и морални, и правни. Не можем да принуждаваме а хората да продължат да пазят всичките си видеокасети. А, и вашият пример с прехвърлянето им върху ДВД е много красноречив. Необходими са разговори, за да можем да решим това как ще отървем от някои които, технологии, които са остарели, без да нарушаваме закона. Испанският министр вчера засегна тези въпроси. Днес имаме представител на комисията тук. Испанското председателство очевидно решително иска да се заеме с този въпрос, макар и той да трябва да се раздели на по-малки подвъпроси, които да се решават един по един. Но мисля, че е необходимо да предприемем спешни действия. Внимателно след тази дискусия. Не разбрах, не разбрах във всичките и части, но смятам, че нещо трябва да се направи. Благодаря. А, преди да продължим, а, искам да дам думата на колегата Тайн. Да, авторските права естествено трябва да се ползват с закрила. Въпросът е как да осигурим тази закрила в днешно време. И тук искам изрично да подчертая и да се присъединя към казаното от госпожа Лихтенбергер, Малстром и до някъде към а, схващането на а, третият оратор. А, сега, а, тук а, трябва а, да се а, създадат наистина а, много точни дефиниции. Комисията а, взе отношение по това и в крайна сметка а, посочи много ясно, че що се отнася до а, щетите, а, за музикалната индустрия не може да се говори, че става дума за надежна информация, защото информацията е предоставена от частни организации, а не от публични органи. Освен това беше казано изрично, че музикалната индустрия като че ли завишава щетата, като всъщност посочва, че само при една песен която е снета от интернет, всъщност за една песен снета от интернет посочва е, и представя нещата така, все едно, че някой се е купил цял диск с е, музика и е, в крайна сметка аз е, бих искала да посоча, че е, ние би следвало да създадем нови търговски модели. Вероятно това не е наша задача като парламент за създаване на нови търговски модели. Има такива нови модели. Аз съм разговаряла с фирми и с интернет доставчици. Има системи за калкулация, които са въведени още в миналото. Има различни подходи, с които може да се избегне незаконното сваляне на информация от интернет, но тези системи все още не са приложени. Действително, действителност обаче са разработени и съществуват. Междувременно има и музиканти, които доброволно публикуват публикува цялата си е, музика в интернет, защото е, те по друг начин се опитат да реализират авторските си права. Аз е, искам сега да кажа няколко думи за санкциите. Не знам как стоят нещата в други държави членки. Германия се опита да даде пример в това отношение. Музикалната индустрия, ако мога така да се изразя, се обърна към така прокурори на доброволна основа и бяха разработени някои примери. Примерно внукът а, сваля а, информация от интернет, а, а, от компютъра на 80 годишната си баба, а, извършва се претърсване, а, иземване на компютъра и така нататък. Просто тези случаи бяха много драстични и всичко това обаче беше а, конструирано като един а, пример, а, беше дадено по телевизията, за да могат да бъдат възпрени младежите да свалят е, незаконно информация от интернет. Необходими са ни, както казах, нови механизми за действие. Е, не може е, всеки път да се прилагат такива мерки и претърсване на жилището и иземване на компютър. Благодаря, колегата Мандас. Благодаря. Отдавна така тези разговори по отношение на ПИС. Благодаря на госпожа Гало за нейния доклад. Поздравяваме, но имаме нужда от цялостен подход. Аз самия съм дизайнер. Откраднаха ми моделите и трябваше да стана евродепутат. Защото не можех да си изкарвам парите. Както виждате, поради такива причини дори повече политици се навъдиха. Всеки има някакъв опит и затова аз цитирам мой. Имам едно старо колело и не си пазя фактурата за колелото, а не съм го крал. А може да му обвините, че съм го откраднал, нали? Мисля, че ние като политици би трябвало да се качим едно ниво по-нагоре и да имаме друг подход. А, закъсняхме с финансовата система, за да контролираме нещата. Сега вземаме мерки, защото се оказва натиск. Трябва да се погледнем в огледалото. Преди 10 години имахме Лисабонския дневен ред. Искахме да бъдем най-конкурентно способната основание на знание и економика. Но не можем да вземем решение за познанието. Защо? И аз не знам. Имаше отлични аргументи, споменати от колегите. Ще резюмирам част от тях. Мисля, че е необходим контрол на ниво Европейски съюз, но и е на ниво държави членки. Освен това, считам, че е необходимо да има санкции. Наказателни или економически. Ако внасяш определена стока, а тя е фалшива, независимо дали е фалшива или не, плащаш ДДС. Когато влиза в ДДС, а след това трябва да платиш и получаваш наказание и съответно никога повече няма да внесеш фалшиви слънчеви очила. Трябва да се направи едно проучване по социалното поведение на хората. Защо не крадат хората колелета, а крадат продукти на пейсе? Това е ясно, но е необходимо едно социално изследване. Вчера видях, че Apple излиза с ново устройство. Хората с iPod или с iPhone си плащат за приложенията, за iTunes, например. Защо трябва да плащат? И за това трябва едно проучване. Защото то е свързано с човешкото поведение. Има много вебсайтове, където може да крадеш безплатно. Да, да, но това е тавтология, но няма значение. Крадете музиката му. Хората го правят. Пак имаме пример за това. Та трябва и да пообразоваме хората. Мисля, че образованието е най-добрият подход. През няколко седмици прочетах един една хубава статия в едно психологично списание. Там имаше заключение, че ако ти си фалшив, се дължиш по фалшив начин. Ето, за това трябва да се замислим едно от изреченията, което е под имейлите ми, защото в крайна сметка, нали ви казах, че бях дизайнер, пък ми се наложи да стана такъв евродепутат. Да крадеш творчеството на другото е да убиваш нововведението от бъдещето. И мисля, че е време политиците да вземат решения, не основаваме да правим слаби решения, защото се страхуваме от а, баба си, която трябва да влезе в затвора, аз а, баби не съм виждала да влизат в а, затвора, защото са свалили някаква песен. Може би билд, да. Но трябва да образоваме хората. Да започнем с младите. И ако го направим и го запишем в регламенти, включая и това изследване, можем да намерим едно решение на проблема. Това е реален проблем и се надявам да не се налага да вземем решение, което е прекалено късно, както с финансовата система колегата Борис и след това ще дам думата на госпожа Фрейлингър и след това на госпожа Гало. Благодаря. Аз също искам да благодаря на госпожа Гало за представения от нея доклад. Аз искам да се съглася с правдеговорившите, че пиратството трябва да се разграничава от фалшифицирането на продукти и от незаконното сваляне на информация от интернет. Освен това, ние трябва да проверим колко а, фалшифицирани стоки се предлагат на пазара в Европейския съюз. Например, играчките са пример, който вече беше посочен. А, 95% от всички играчки се произвеждат в Китай, обаче това се отнася не само до играчките, но и до изделията на текстилната промишленост и тук трябва да се прави разлика между пиратство и фалшифициране. Това беше първата забележка. Втората забележка се отнася до пиратството. От една страна, ние имаме а, използване на свалена от интернет информация за а, търговски цели. Това е свързано от една страна с организираната престъпност, но а, Друг аспект е, че свалянето на файлове от интернет се прави от млади хора, които не осъзнават, че подобни деяния се наказват с санкции. И това са нещата, с които ние трябва да се занимаем по-подробно. Тук законодателството е твърде консервативно и не могат да се направят паралели между технологичното развитие и развитието и състоянието състоянието на правните системи. Е, ние трябва е, наистина да се занимаем активно с е, тази проблематика и да се борим срещу индивидуалното пиратство, защото много често ползвателите не знаят, че извършват незаконни действия. Трябва да се създаде модел, който да гарантира, че когато сваляме музика, литература и други неща от интернет, това трябва да се прави срещу заплащане с цел закрила на авторските права. Наистина това е един огромен пазарен сектор и ние не трябва да забравяме, че преди всичко от този сектор се ползват авторите, а именно, че за че техните произведения, музикални, литературни и така нататък, могат да се свалят от интернет. И е, освен това имаме една молба към госпожа Гало. Е, службата за наблюдение, която много пъти беше спомената тук, е, и правомощията на тази служба, също и нейните права, са твърде широки. Днес Съществуват много сложни системи, които се прилагат върху хакерите от Далечния изток, които свалят данни от интернет и е, след това е, ги разпространяват в търговска цел този проблем, този вид е, кражба на модерни технологии многократно е, беше докладван е, на нас от представители на концерните и аз мисля, че тази служба за наблюдение трябва да се занимае точно с този проблем, който добива все по-голямо значение. Сега, предвид на преданото време, искам да апелирам към госпожа Гало да бъде кратка и също към госпожа Фрелингър, която сега ще вземе думата. Благодаря, господин председател. Комисията иска да се присъедини към онези, които поздравиха госпожа Гало за нейният проект доклад. Мисля, че той е изчерпателен, много добре балансиран, повдига именно важните въпроси. Комисията е удовлетворена, че госпожа Гало подкрепи голяма част от нашите усилия и по-специално предложението за наблюдателница. Искам да уверя госпожа Гало и други членове на комисията, че на вашата комисия, че Европейската комисия прави всичко необходимо, за да може а, наблюдателницата да бъде а, а, влезе в действие пълноценно и да разполага с дългосрочно финансиране. Искам да ви уверя, че парламентът ще участва в тази работа и ще бъде редовно информиран. <clears throat> Комисията също така се установи, че вие смятате, че ние не правим достатъчно. ще направим, опитаме да направим следното. Първо, в областта на образованието. В момента работим с заинтересованите страни, за да може да ги съберем и да решим какви мерки трябва да се приемат, както госпожа Макаси примерно предложи, които се взимат с някои страни, включително в Ирландия, за осведомяване на потребителите за економическите и социални последици от пиратството, за да може да се опитаме да променим тяхното поведение а, и така, че те да се използват от законно предлаганите продукти. Значението на законно предлаганите продукти беше подчертано от няколко от изказалите се тук. Каза се че тези предложения трябва да бъдат достатъчно привлекателни, да отговарят на търсенето, да отговарят на очакванията на младите. И, както някои тук подчертаха, вече има достатъчно такива продукти, на, които се предлагат на пазара. Може би те не са достатъчно добре известни. И а, необходимо е тези продукти да бъдат колкото може по-привлекателни за потребителите. Въпросът е, разбира се, какво трябва да се направи за законовата рамка. Тук има въпроса две страни. Първо е въпросът за санкциите. Аз представлявам генерална дирекция Маркт, пазари. И знаете, че този въпрос е, влиза в, тези въпроси влиза в портфейла на комисар Рединг, както и всички въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи. Необходими са санкции. Има ясна връзка между пиратството и организираната престъпност. Не можем да се борим с организираната престъпност само с граждански мерки, мерки на гражданското правосъдие. Трябва да припомним, че сега имаме нова законова основа на възоснова на Лисабонския договор, по която има споразумение между всички страни членки и трябва да помислим как по-добре да използваме тази нова а, основа. Колкото до рамките за гражданските е, санкции, както госпожа Гало поиска, ние наистина в момента оценяваме прилагането и ефективността на директивата за изпълнение на гражданските мерки, мерките предвидени от гражданското законодателство. Но трябва да кажа още днес, че предварителните резултати ясно показват, че е необходимо да се изясни и укрепи тази директива, особено, що се отнася до въпросите свързани с интернет и продажбата на фалшифицирани стоки по интернет, както и пиратството. Тъй като ме призовахте да бъда кратка, ще направя само още две забележки във връзка с това, което се каза тук. Няколко от членове на вашата комисия, особено господин Ангстром, предложиха да правим разграничение между фалшифицирането на стоки и нарушенията на авторските права по интернет. Според комисията това няма да бъде уместно не виждаме защо трябва да правим основна разлика между продаването на пиратирани филми, пиратски свалени филми, в, записани върху DVD дискове и тяхното разпространяване чрез интернет. Има и един друг въпрос. Ясно е, а ни няколко, от вас го споменаха – че трябва да има разграничение между търговски фалшификати и пиратство и частното поведение на гражданите. Очевидно не може да прилагаме едни същи санкции към онези, които използват нарушенията и пиратството за търговски цели и на частните лица. Трябва да се съсредоточим вниманието си главно върху онези, които търгуват с фалшифицирани стоки и пиратски свалени произведения. Те правят огромни печалби на гърба на европейските творци. И накрая да кажа нещо и за основните права. Комисията не изпуска внимание този въпрос. Но както господин Берингер каза много ясно, не може да дадем на този въпрос нито защитата на личния живот, нито защитата на ПИС може да бъде приоритетно. Трябва и двете, между двете да се намери баланс. И това ще бъде отразено и в нашите предложения. Благодаря. Благодаря. Накрая колегата Гала. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря за вашия принос към тази дискусия. А, ясно е, че този въпрос е обект на ентусиазъм, да не кажа на разгорещени страсти. Най-напред искам да напомня, че става дума е, за доклад посочена инициатива, което обяснява хоризонталният подход и искам да уверя колегите, а това е и очевидно, вече го и казах, че е, решенията трябва да отговарят на всеки конкретен сектор, т.е. не може е, печатните издания да се третират като музиката или като пресата. Мисля, че нито комисията, както току-що чухте, нито аз самата, не искаме да смесваме фалшификатите с пиратството. Ще ви дам един конкретен пример. Във Франция а, имаме закона ДОПИ, който сега а, е приложим и на практика се прилага. И мога да ви уверя, че ни, нито един юноша няма да се окаже в затвора по силата на този закон. Мога да уверя също така господин Сперони, че частното копиране е нещо, което е разрешено. Въпросите и без друго са достатъчно сложни и не трябва да се опитваме да търсим проблеми там, където те не съществуват. Не трябва да се смесват тези два вида нарушения. Познавам доводите на колегите Ангстром и Бергер – тъй като в рамките на работната група вече сме имали многократно възможност да обсъждаме тези въпроси. Струва ми се, че те мислят, че застъпват една авангардна позиция, когато казват, че не може да се борим с пиратството. Но това не е авангардна позиция. Това е никаква авангардна позиция. Това е позицията на победения. Да кажем, нищо не може да се направи. Това е пораженство. А, и затова не приемам много така лесното противопоставяне на основни права и авторски права. Няма противоречие между тези два вида права. Правата, авторските права трябва да бъдат зачитани и смятам, че авторските, авторските права са част от правата на интелектуална собственост, които също трябва да бъдат спазвани. Затова не трябва да започваме да на, търсим някакво нарушение на основните права и за неприкосновеността на личния живот. Обръщам ви внимание, че авторските права не се състоят само в право на възнаграждение. Госпожа Лихтенберга ми казва, че трябва да измислим нови начини на възнаграждение на творците. Но какви са тези нови начини, очаквам да чуя. Освен това, искам да кажа нещо за нейните възражения по отношение на цифрите и други възразяват срещу тези цифри, поставят ги под въпрос. Но именно това оправдава съществуването, създаването на, подобна наблюдателница, за да може тя да ни даде данни и да вземем решения, които отговарят на проблемите, пред които сме изправени. За това отхвърлям техните доводи, госпожа Ерингер. На говори, че трябва да се уточнят е, е, дефинициите. Напомням, че това е доклад по собствена инициатива и ще бъдат уточнени дефинициите там, където това е необходимо. Госпожа Викстром иска да се разграничат правата на твореца и правата на разпространителя. Разбира се, и тук е необходимо уточняване. Е, като доклад по собствена инициатива ние сме възприели хоризонтален подход. Опитваме се той доклад да бъде всеобхватен, а, но ще продължим да работим по тези въпроси. И, и още от сега искам да благодаря за бъдещият принос на колегите, които искрено бих искали да помогнат да решим тези наистина сложни въпроси. Мога да говоря и 10 часа, но мисля, че ще спра до тук. Благодаря. Темата ще съпъства нашата работа още дълго време. Ще провеждаме дискусии по нея. Сега преминаваме към гласуване. Първо, точка 21, по която дискутирахме вчера, микросубектите. Член първи, компромисно предложение за изменение 3, има устно изменение. И а, сега няма да чета а, точно текста. Искам да попитам направо кой е за а, да м, посочи с дигане на ръка, кой е против. Един глас против, въздържали се. Значи с един глас против се приема. След това а, приложение а, едно. А, Изменение едно, изменение едно е оттеглено и след това стигаме до изменение 8, Папа Папастамкус. Моля, гласувайте. Кой е за, кой е против? Приема се. Sixteen to Okay. Sorry, sorry, sorry, sorry. Six against. Six against. And uh, 12 in favor. 12 in favor. 12 е, за, 6 против. Сно проема се. След това минаваме към изменение. Е, компромис е, едно оттеглено, две представено е в писмена форма. Моля, гласувайте. За, против един глас против, така че се приема след това изменение 6 на господин Папастамкос. Кой е за? Против? Единайсет на 8, значи се приема. След това изменение 7 на господин Папастамкос и тук питам а, кой е за, а, моля да посочи с дигане на ръка, кой е против. А, същия резултат 11 на 8 приема се. След това предложение на комисията е семендит. Значи това е нещо друго. Всъщност цялото предложение гласуваме. Кой е за? Кой е против? Един глас против, така че се приема. Сега преминаваме към законодателната резолюция. Изменение 3 и 4 е оттеглено, 5 също и остава само да се гласува по резолюцията като такава, т.е. в цялост, кой е за, кой е против. И тук също приема се с един глас против. Благодаря най-сърдечно. С това приключихме гласуването. По този доклад стигаме до доклада на Масталка, Международно събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството. Кой е за? Моля с дигане на ръка. Кой е против? Никой. Приема се единодушно. След това доклада за ЕПСО. Там мисля, че няма изменения, освен представените, така че можем да гласуваме направо. Кой е за? Моля се, сдигане на ръка гласувайте. Кой е против? Никой. Също се приема единодушно. Следващата точка, докладът Европеана, това е доклад на госпожа Гало. Тук имаме редица изменения. Започваме с а, изменение 1 на госпожа Кастек. Кой е за? против, С това предложението се отхвърля изменение 2 на госпожа Лихтенбергер. Един, двама, трима, кой е против? Въздържали се? Мисля, че ясно се отхвърля. След това стигаме до изменение 3 на госпожа Кастекс. Гласуваме кой е за? против, въздържали се, един въздържал се и три гласа против, приема се. Изменение 4 на госпожа Кастекс, кой е за? Против. Дванайсет. От, отхвърля се. Изменение 5 на госпожа Кастекс. Кой е за? против, един глас против, няма а, е, въздържали се, приема се. Изменение 6 на госпожа Викстръм, кой е за? Против, Един, двама, трима, 4, 5, 6 гласа против, въздържали се, значи с 6 гласа против се приема. Изменение 7 на госпожа Викстръм, Кой е за? Против? Никой. Въздържали се. Един глас против. Един въздържал се. Приема се. И сега гласуваме по целия доклад. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се единодушно. След това преминаваме към доклада за трансплантация на човешки органи на госпожа е, Викстрам е доклада. Е, гласуваме по компромисно предложение за изменение едно. За, против, въздържали се. Приема се изменение 2 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Изменение 4 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Изменение 5. Преброих 11 гласа за. Кой е против? Не. 9 против. Това изменение също се приема. Изменение 6 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 на госпожа Лихтенбергер и господин Звевка. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Приема се. Изменение 10. Същия екип Лихтенбергер Звиевка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 11 отпада. Е, изменение 7. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Амендмент 1 на докладчика. Приема се. А, мисля, че а, изменение 8 приключихме. По него не трябва да се гласува кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се. Има някаква грешка в вотинг листа, защото някои цифри са объркани, както виждам. Сега, по доклада като цяло, за, против, въздържали се, приема се единодушно. Преминаваме към доклада на госпожа Викстрам, движение на лица с дългосрочни визи. Тук също е изменение номер 3 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Приема се. Изменение 1 на докладчика. За? Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Изменение 2 на докладчика. За? Против? въздържали се, приема се. И а, сега доклада като цяло а, за, против, въздържали се, един въздържал се, приема се. Преминаваме към следващия доклад. Това е доклада на господин Борис. Също се отнася до а, Шенгенската информационна система и системата за алармиране. Изменение 1 оттеглено. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Никой. Приема се. Изменение 4. За? Против? Въздържали се? Никой. Приема се. Изменение 5. За? против, въздържали се, един въздържал се, приема се. Сега гласуваме по е, доклада като цяло. За, против, въздържали се, приема се. И този доклад е, също е прият е, успешно и сега гласуваме по доклада на госпожа Лихтенбергер относно съобщение на комисията, озаглавено план за действие относно донорството и трансплантацията на органи. Тук е, изменение едно на господин Циобро. Кой е за? Един е за. Кой е против? Въздържали се? Само един глас за. Отхвърля се. Изменение 2 на господин Зиобо. Е, за. Един глас за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 на госпожа Викстрам. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Изменение 4. Е, Лихтенбергер Звевка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Също Лихтенберга звездка, изменение 5, кой е за, против, въздържали се, няма, приема се и изменение 6, също Лихтенберга звездка. за, против, въздържали се, Приема се също единодушно и след това компромисно предложение за изменение 5 кой е за, против, никой не е против, въздържали се, приема се и след това изменение на господин Зиом, обаче то е, е приключено поради е, компромисното предложение за изменение, няма да гласуваме. Значи гласуваме сега по целия доклад, кой е за, против, въздържали се, няма, така че е, се приема. И след това имаме редица Uh... Рикаст. Що се отна... Първото е на госпожа а, Герингър. Това а, трябва само да се приеме. Кой е за, кой е против. Въздържали се. Приема се. И а, след това също а, госпожа а, Герингър, а, минимални стандарти за а, квалификация. Кой е за? Кой е против? няма въздържали се, приема се. И още едно гласуване. А, имаме а, правни основания. А, ще го направим веднага. А, искам само да благодаря на докладчиците и да им а, а, благодаря за съдействието също така, да ги поздравя. Колегата Лехнер, а, вие имате думата по а, правното основание. Моля за извинение, господин председател, обаче аз не бях готов, че толкова бързо ще започнем. Става дума за първия случай, който според мен е относително прост. Става дума за ИТРЕ, Комисията по енергетика. Там е представен един регламент, според който комисията трябва и може да изисква информация за енергийните инфраструктури и транспортните инфраструктури. Това е интересно, защото до сега това се правеше по а, член а, 264 от договора за Европейската общност, а, събирането на данни и ставаше дума за общи разпоредби, свързани с компетенции, което е уредено в друг член от договора за Европейския съюз. Обаче сега след Лисабонския договор има една специална глава енергетика раздел 21 и член 94, алинея 2 става дума за компетенции в сферата на енергетиката и за парламента е предвидена процедура по съвместно вземане на решения. Значи лек специалист в случая има предимство и ние всъщност не можем да вземем като правно основание този член предложен от комисията и би трябвало да се позовем като правно основание на този член, който цитира цитирах от Лисабонския договор. Аз мисля, че това стои извън съмнение. Имате ли изказвания? Не. Комисията съгласна ли е с това? Виждам, че няма възражения. Тогава приемаме. Преминаваме към втората точка на господин Лехнер. Сега, вторият случай е малко по-интересен и малко по-проблематичен. Става дума за едно предложение от правен характер, мерки за подобряване на безопасността и здравето по време на работа на бремени работнички и работнички, родилки или кърмачки. Тук в договорите и чрез Лисабонския договор не са внесени някакви промени по същество. Имаме член 153, преди беше 137 и е, старата директива се базираше само на член 137, е, защото член 137, е, ако се запази при новите разпоредби в Лисабонския договор, то тогава там мога да кажа, че член 153 се занимава само с закрила за здравето. Бихте могли да си помислите, но не е вярно. В буква И е посочено равни шансове, равно третиране. на работниците и работничките. В член 157, алинея 1, става дума за също еднакво заплащане, за еднаква работа, равнопоставеност на мъжете и жените. Сега, договорът не е малко, не е формулиран много добре, обаче в алинея 3 на член 157 става дума за равно третиране и равно заплащане. Комисията базира своето предложение на двата члена, член 153 и член 157 от Лисабонския договор и според мен тук няма някакви разлики. Двама колеги, това са всъщност хора от съответната комисия желаят тези текстове да бъдат заличени и основанието като цяло е следното. Става дума само за защита на здравето на бременните жени и това не е свързано с равно заплащане за равен труд, равно третиране и така нататък Тоест, всичко това, което е уредено в член 157. Със сигурност това мнение може да се сподели до някъде, но лично аз смятам, че дори в договора текста да не е добре формулиран, член 157 се засяга до някъде. Става дума за продължаване на заплащането при отпуска по майчинство. Т.е. не става само за защита на здравето и когато се говори само за защита на здравето, не е, трябва да се мисли задължително и за заплащането по майчинство. Аз Нямам нищо против общите принципи за равно третиране, т.е. равнопоставено третиране и в случай на неравнопоставеност да се отрази това. Това е чисто правно-философски въпрос. Аз по-скоро смятам, че член 157 засяга проблема, проблематиката и бихме могли да се позоваваме на него. И това е предложението ми към правната служба. Бих искал да разбера какво е нейното становище. Правната служба, към нея има въпрос. Моля. Благодаря. Ние е, стигнахме до същия резултат е, в нашия анализ като докладчика и смятаме, че комисията правилно е посочила двете правни основания. Добре, ако е така, ако съвпадат мненията на докладчика и правната служба, мисля, че не можем да противоречим на това. След това аз мога да посоча, че изчерпихме правните основания и преминаваме към редовния дневен ред, но има проблем. Бях информиран, че точка 38 на госпожа Лихтенбергер ще бъде изтеглена напред но това трябва да се направи възможно бързо, защото колегата Валтер също е с ограничено време, така че много ви моля по-бързо. Okay. Is Mr. Karim, so he is asking for this is the problem. I see. The joint debate. Okay. So then we start now with Mrs. Lichtenberg. Започваме с госпожа Лихтенбергер и след това следващия колега. Госпожо Лихтенбергер, имате думата. Става дума за последиците за, е, от срещата в Копенхаген за защита на климата. Тук имаме някои проблеми, които трябва да разгледаме и които всъщност се отразяват върху нашата работа. На първо място аз виждам необходимостта направила съм един малък проект в тази връзка, че всичко, което можем да наречем стратегиш, стратегически impact assessment и оценка на въздействията, трябва да го разгледаме приоритетно, когато става дума за защита на климата. И тук трябва малко да разширим рамката. Трябва, например, да създадем възможност оценката на въздействието да се прави и при е, планиране на нови инфраструктурни проекти е, в които трябва да се отразят аспектите на опазване на климата. И е, всичко това да има съответното действие в е, момента, точно при този импект асесмент, е, в крайна сметка е направено твърде малко и ако се правят някои неща, те са от твърде общ характер, така че от тях не могат да се направят необходимите заключения. Така че моето предложение е в е, тази сфера, където става дума за големи инфраструктурни проекти, където става дума за е, стратегически импект асесмент, мисля, че трябва да се включи опазването на климата, но за това трябва да създадем необходимите предпоставки, които засягат няколко материи, така че ние трябва да вземем отношение по това и да извадим като специална тази област. Аз няма да засягам подробно всички аспекти, за мен това е централният проблем. Ние трябва да действаме превентивно и да осигурим един адекватен отговор, една адекватна реакция на промените в климата. Това е моето предложение. Имате ли изказвания по това предложение? Няма. Можем ли да приключим обсъждането по тази точка? Добре. Сега преминаваме към а, точка 33, 34, 35, 36. Колегата Кариме докладчик, давам му думата. Uh, благодаря, господин председателю. Благодаря, че ме включихте в дневния ред малко по-рано. Като докладчик по становището за финансов надзор, първо искам да благодаря на своите колеги, които излязаха със становища по отделните теми. Без сътрудничеството тази седмица и помощта на секретарията, не считам, че щях да мога да изляза с проект за становище по това, което считам за една рамкова директива. Проекта ми е в момента в секретарията, проверяват го, за да се види дали са необходими някакви технически изменения по него. Разбирам, че той ще бъде раздаден на членовете на комисията в максимално кратък срок. С нощи обаче на неформална основа разпратих моят доклад на останалите докладчици Извинявам се, че нямаше възможност повече време да се предостави за преглед на документа, но съм сигурен, че колегите ще разберат, че имаме проблеми с сроковете, за да стигна до момента. Бих искал, господин председател, да предложа това да бъде нещо като обмен на становище по моето становище, защото то в момента все още се дооформя съжаление разбирам, че по-настоящем едва ли има вероятност да има друга възможност да се обсъди този текст пред нашата комисия, преди да се гласува по отношение на а, сроковете на комисията ЕКОН. Така че ако колегите имат някакви коментари, би ги помолил да се свържат с мен междувременно, за да се опитаме те да бъдат включени в работата ми. Предложен на комисията е една нова архитектура за финансовия надзор на Европейския съюз, за да се подобри качеството, както и последователността на надзора, за да има по-ефикасно изготвяне на правила, прилагане на тези правила и идентифициране на рискове в финансовата система. Господин председател, най-общо подкрепям целите, заложени от Европейската комисия, както и структурата на органите, които те предлагат. Считам, че е изключително важно за принципа на субсидиарност да бъде зачетен в тези предложения, както и надзорниците в национален план да имат своята компетентност там, където това е подходящо. Освен това, считам, че различните видове органи би трябвало да имат независима роля, което да им даде възможност да правят обективна оценка в своите сфери на компетенция. Имах известни безпокойства, които бяха свързани с правомощията на тези органи и комисията. Делегирането на задължителни решения както и медиаторската роля, ако има спорове между националните регулаторни органи и липсата на надзор за нас тук в Европейския парламент. За мен са проблем. Освен това, не ми е много ясно какви са правилата на член 290 по отношение на делегираните актове и 291 по отношение на мерките за прилагане в предложенията. По отношение на техническите стандарти, съображенията към директивата казват, че техническите стандарти не би трябвало да включват различни избори между политики. Аз предложих определени предложения за изменения в конкретни случаи, където създаването на технически стандарти ще включва различни избори на политики. Например, ако има някакво основополагащо законодателство, като например директивата за проспектите, която в момента бива преразглеждана. Що се отнася до отчетността? Това, което ме безпокоеше, е, че в някои случаи, там където се предлагат технически стандарти, Европейската комисия не би, извинете, би могла да ги изменя, без да има надзор от страна на Европейския парламент, съвета или органа. Европейския парламент и съвет би трябвало да могат да преглеждат тези технически стандарти по член 290 така както те биват разглеждани като делегирани актове. Имам нужда от повече яснота по ролята на тези роли а, и правилата за прилагане. Що се отнася до разрешаването на спорове? Това, което ме притеснява е, че делегирането този въпрос на новите агенции би се намесило в прецедентното право на Съда на Европейските общности и това може да окаже своето въздействие върху правната сигурност. Зная, господин председателю, че съм контактувал точно по този въпрос с вашите сътрудници. Благодаря ви за предложенията, но мисля, че е изключително важно да кажа това по начина, по който го правя. Освен това, предложих конкретни изменения, с които подчертавам, че Европейския орган за надзор не може да замества националните надзорни органи и там, където тази агенция трябва да вземе решение дали местния регулатор спазва европейското право, би трябвало да се вземе предвид решението на регулаторния орган заедно с решението на надзорния орган на европейско ниво. Това беше най-общо всичко, което съм записал в документа си. Благодаря на всички колеги. Преводачите молят е, да говорите малко по-бавно. Преводачите казаха, че имат проблеми да ви превеждат, защото малко бързо говорите. Много мило. Обикновено са ми казвали, че говоря идеално като скорост, но ще се опитам да говоря по-бавно. Имах такъв проблем в самото начало. Това е втория ми мандат, но да се опитвам да говоря, когато ми се засича време, а особено в пленарна зала, изисква големи усилия. Така че, може би това се е прехвърлило тук. И така, приключих с коментарите си. Ще кажа в самия край, че съм задължен на всички от тези колеги, които си сътрудничиха с нас, за да мога да изготвя становището, така както го представям пред вас. Благодаря на секретарията и на вас и на вашите сътрудници за това, че сътрудничихте с нас, за да стигнем до този момент, наистина при е, условие, че времето ни притискаше. Благодаря ви. А... Тази тема наистина е много тежка и ние като а, сериозна правна комисия а, сме изправени пред предизвикателството да дадем един правилен юрист, правен отговор. А, сега искам а, да а, чуя а, другите колеги по а, другите доклади. Колегата Рейгнер. Предложението на комисията за създаване на система за секюритизация е, за системни рискове, както беше, беше споменато, е част от пакета за финансовите пазари и а, всичко това в а, този комплекс а, трябва да бъде насочено към осъществяване на макронадзор. Става дума за орган, който е нов, който още не е съществувал в такава форма и а, той а, показва а, тези грешки и недостатъци, които всъщност а, ние трябва да а, коригираме. А, и е много сложно възоснова на този пъстър килим от национални финансови надзорни органи да можем да изпълним тази надзорна задача на макро ниво. И за това комисията предложи да няма органа правосубектност и съставът му е такъв, че управителният съвет, т.е. всичко това е, това е орган към Европейската централна банка, ще се състои от управителният управителите на националните банки и сега моите предложения, пристъпвам вече по същество, са следните. Първо, обстоятелството, че ще става дума за макронадзор, трябва да се приветства. както казах, това е извод от развитието на финансовите пазари и отрицателните резултати там съставът е, и тук е, вече е, стигам до едно предложение, което е много важно, що се отнася до резултатите по съществота. Съставът трябва да бъде малко по-балансиран, т.е. съотношението между представители на националните банки и такива, които не идват от там, трябва да бъде така всичко по-балансирано като състав. А сега вече управляващият комитет комитет. Е, той трябва да е, включва представители на националните банки. Това е и още един елемент. Е, тук вече правя връзка с съществуващият макроекономически диалог, където вече е установено, че на най-високо ниво трябва да бъдат включени представители на социалните партньори и те също трябва да намерят място в този нов борт. Както казах, съществува вече такъв опит от диалога, от комуникацията с шефа на Европейската Централна банка, с съответния комисар и съответните финансови министри и, както казах, това е предложение, което до сега все още не е включено, не е отразено. И сега, това е лично желание, тъй като все още не съм включила измененията. Аз знам, че е почти невъзможно да се изпълни това предложение. То е именно балансиране между половете е, то да намери израз в този нов е, орган е, по чистата причина, че финансовата криза показа, че жените много често действат с друга отговорност в подобни органи. Аз знам, че много трудно това да се включи при беше приложения състав, но вероятно има някакъв начин да се вземе предвид и този аспект и това предложение. И а, а, според мен този орган трябва да гарантира възможно най-висока степен на прозрачност и при анализите и при публичността. Е, много важен елемент тук е и ролята на Европейския парламент. Е, според мен той трябва да има същите правомощия като съвета и комисията и в частност да има възможността е, да възлага проучвания на, тази, на този орган за надзор върху системния риск. И в тази връзка аз искам а, да приключа моето изказване до тук. В обобщение мога да кажа, че това е много важен орган, който а, се а, създава и за това а, трябва да а, дадем нашите препоръки. Благодаря. Това предложение на комисията е част от новата архитектура за надзор на европейско ниво. Целта на тези органи са да повишат нивото на надзор на финансовите услуги на вътрешния пазар и не на последно място в светлината някои от празнените, които се оказа, че съществуват, особено като видяхме кризата от 2007-2008 година. Този орган а, би трябвало да има роля а, на гарантьор на ефикасността и ефективността на финансовите пазари, както и насърчаване на координацията, що се отнася до конкретната работа. Що се отнася за органа за ценни книжа и пазари, трябва да кажа, че той трябва да пази инвеститорите, както и да се погрежи за рейтинговите агенции. В светлината на голямата реформа, която правим на финансовите институции и финансовите пазари, трябва да кажа, че тази реформа е на е необходима. Трябва да работим на базата на по-ефикасен надзор и то с правила, които да ни дават възможност предварително да виждаме какви са рисковете, които крие финансовата система. Независимо от всичко това, предложенията, такива каквито те са в момента, ни безпокоят по отношение на правомощията, мандата на органа. Тоест, трябва съвсем ясно да запишем какви са отговорностите на този орган. Следователно, реших, че би било добре да изложа пред вас някои изменения, които вие разбира се да обмислите. Тяхната цел е да се ограничи до спешни случаи само способността на органа да излиза с задължителни решения за участниците на финансовите пазари без да оказва въздействие върху данъчните политики на отделните държави членки. Тоест, ежедневният надзор ще си остане работа на националните регулаторни органи, защото ако тази задача бъде предоставена на европейския орган, това ще дестабилизира националните регулаторни органи и ще доведе до несигурност между отделните дружества за това, кой всъщност ги надзирава. Следователно, моите изменения се опитват по-ясно да определят как националните супер, извинете, надзорни органи ще си контактуват с този европейски такъв, за да участват и всички заинтересовани страни при изготвяне на техническите стандарти. Целта тук е да се избегнат тълкования, които не отговарят на тази цел и да има по-голяма прозрачност в процеса на вземане на решение. Заедно с предложение, чието цел е да се подобри работата на пазара, реших, че би било полезно да дам и някои предложения за обмен на информация между отделните нива на надзора – микро, макро надзор с завещателни права. Важно е да има обмен на информация с ясно зачитане на съответното законодателство. Не бива да се забравя, че е много важно данните да бъдат агрегирани, така че те да станат анонимни, преди да бъдат оповестени пред компетентните органи. На определени пазари има ограничен брой участници от съответната промишленост. Така че ако обмена на информация не е добре регулиран, може да застрашим поверителността на данните на отделните предприятия или конкретни финансови пазари. Това е най-общо смисъла на предложенията ми. Надявам се и вие да дадете свои предложения, за да може да стигнем до някакъв добър край. Presidente, perdón por una cuestión de orden. Mm, yo estaba esperando eh, la intervención del señor Valdas. Процедурен въпрос. Очаквах да чуя уводите думи на господин Балтазар. И е, оттеглям желание се да говоря по процедурен въпрос, ще говоря по-късно. Решихме, тъй като някои от депутатите имат други ангажименти, да променим дневния ред и преди да пристигнем, да минем към следващата точка от дневния ред, искам да кажа, че само главно по въпроса за комитологията е необходимо да се посочи, че след влизането в сила на Лисабонския договор, всъщност вече нямаме е, кометология, така както я прилагахме по-рано. Необходим е, е вторичен законов акт, за който трябва да се вземе решение по предложение на комисията от парламента и съвета. Очевидно в интерес на парламента е колкото може повече закони а, а, да колкото може повече закони да, да даваме своето мнение. Когато става дума, примерно, за технически стандарти и така нататък, а, такава бихме искали да е процедурата. Но е, разбира се, има опасност е, да бъдат отнети правомощия на Европейския парламент. Още преди да започнем да прилагаме Лисабонския договор, трябва да даваме гласност на резервите си, когато е необходимо. Става дума за отговорности или пък за минуси в работата. Когато едно законодателство стигне до нас, Това съм напълно съгласен с господин Карим, че трябва ясно да изразим резервите си по този въпрос и то в, в много тясно сътрудничество с господин Сая. Защото в, в, в, в неговия доклад за новата комитология или там както ще се казва, да може да се включи нашето становище. Вторият въпрос, който повдигна господин Балтазар. Той се отнася до напрежението между ролите на националните органи и европейският орган. След като не е необходим европейски надзор, това се споменава и в доклада Розиер, а също и в предложенията на комисията. Знаете, че нещата в съвета изглеждат по друг начин и се очаква конфликт между мнозинството в, и в съвета и мнозинството в парламента, което означава, че тук в правната комисия трябва специално да се занимаем с тези проблеми, а също и колегите от економическата комисия трябва да ни дадат практически съвети какво наистина е възможно и какво не, защото по принципа на субсидиарност ние ще трябва да приемем, че това, което решаваме тук, се изпълнява от националните органи, а европейският надзор трябва непосредствено да се намесва. А тук вече трябва да се зададем въпроса доколко това е възможно, каква дефиниция да се зададе в случая. Например, ако бездействат националните органи, дали европейският орган може да се намесва. Всичко това трябва да се уреди съответно и а, аз мисля, че все още сме в ранен стадий, но докато дойдем до гласуване трябва да видим как се съгласуват докладите помежду си в крайна сметка, така че да се очертае една единна позиция. За това обаче ще ни е необходимо малко време. Това е което аз искам да кажа като докладчик по една от тези четири основни теми сега. Имате ли изказвания? В момента не виждам. Аз мисля, че докладчиците представиха всичко подробно. Секретариатът ми казва, че има изменение на срока за внасене на измененията до 23 февруари. Да се надяваме, че до тогава всички преводи ще бъдат предоставени. Възражения? Нямате възражения. Тогава, значи, 23 февруари е крайен срок за внасене на измененията по тези 4 доклада. И сега преминаваме към следващата точка от дневния дневния ред е, е, точката на господин Балтасар. Имате думата, господин Балтасар. Е, моля, микрофон. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Темата, Е, Европейския орган за ценни книжа и пазари е, е наистина много актуална. Тъкмо при малките и средни предприятия тя е решаваща за тяхната конкурентно способност е, и понякога неблагоприятните развития могат да намерят отражение в търговските отношения. Естествено, в крайна сметка това засяга и вътрешния пазар и в крайни случаи това води до масивни проблеми, свързани с финансирането, които пък от своя страна могат да доведат доведат е, до фалит е, на е, печеливши и солидни фирми. Комисията отново се занима с тази проблематика и е, се опита да говори с е, всички страни. Е, разговаря, след това разработи едно предложение за директива и тази директива трябваше да замени старата директива, като опитът е да се фокусираме върху централния проблем, а именно хармоничен вътрешен пазар за съживяване на економиката. Сега, какви са всъщност разликите, които се правят между предприятието длъжник, там съществува факултативна възможност по директивата и длъжник от системата на публичната администрацията. Там се предвиждат малко по-големи възможности за обжалване срещу тези органи на публичната власт и сега по член 50 от правилника нашата комисия има изключителни правомощия. Също така и съображенията, които са включени в директивата отразяват това. След когато изготвях становището, имах предвид два аспекта. Първо, необходимостта от ефективно съставяне на този текст. Не трябваше да се дава твърде голямо поле за действие. И освен това, по този начин всичко би било лишено от смисъл. И от друга страна, аз се опитах така да обобщя това, което съществува като законови текстове. В член 6, например, се споменава за ограничаване и злоупотреба с свободата на търговия или на търгуване.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 тези неща трябва да намерят една еднозначна уредба и е, трябва да се е, предвидят е, много ясни разпоредби за обещетяване. Аз се опитах да е, направя една систематизация на предложението на директивата по е, национални критерии, е, за да можем е, да не е, нарушаваме търговските практики. Е, определени договорни условия, е, м, които предвиждат е, допълнителна ликвидност е, за е, кредиторите, е, след това е, средства за обжалване, които са предвидени е, и що се отнася вече до изпълнението на процедурите по предадително изпълнение, това трябва да се запази на национално ниво, без да се изключва принципно възможността, ако има съответен изпълнителен тиктул. Тук трябва да се опитаме да намалим сроковете чрез обвързване на Европейската директива с следващи, другите европейски процедури в тази сфера. В крайна сметка става дума за това да изготвим един цялостен и последователен текст, който се вписва в референтната рамка. Освен това, като цяло ние се опитваме да подходим критично. Е, има изменения към е, това проекто становище. Е, стремим се също така и към необходим баланс, например в член 5, където става дума за плащания от страна на публичната администрация и естествено там е необходимо да се запълнят всички празноти, които могат да съществуват за публичната администрация, за да се измъкне от сроковете за плащане. От друга страна трябва да се се предвиди решение, което вече се очерта по време на изслушването, що се отнася до огромните разлики между държавите членки. По най-обща логика аз се опитах да предвидя едно общо или паушално обещетение, което да бъде съразмерно и постепенно. И аз мисля, че на това изслушване бяха делегациите на всички национални парламенти и се очерта едно много ясно становище, е, че ще има много отрицателни въздействия е, и то е, трябва да се намерят и наказателно-правни разпоредби, които да се прилагат към публичните бюджети. Сега, това, което е ново в директивата, прави се опит по-скоро да се създадат стимули, а не да се въвеждат санкции – и е, ние се опитахме, както казах, е, да намерим решение тук, е, което да е, гарантира плащанията е, това е много важно за живота на едно предприятие и е, това е, беше подчертано както за малките предприятия, така и за Европейския план за съживяване на економиката. И сега в законодателната процедура ще трябва да се погрижим наистина да постигнем основната цел а именно подобряване и а, насърчаване на хармоничното развитие на вътрешния пазар. Като преминем към а, една а, култура на бързи и навремени плащания. Аз мисля, че 8 февруари е крайния срок за внасяне на измененията, ако не се лъжа. Очаквам а, с интерес а, вашите предложения и вашите изменения по тази тема. Благодаря на докладчика. Думата има колегата Лихтенбергер. Благодаря най-сърдечно. Аз а, съм съгласна с вас, че именно за малките и средни предприятия забавянето на плащанията е голямо затруднение. Съществуват мнения, че след дебата около економическата криза това развитие се влуши и като че ли плащанията се забавят още повече и в някои райони на Европа нещата преди не са били така. Има разлики по отношение на морала на плащане, имайки предвид сроковете за плащане, а в случаи с трансграничен елемент много често се сблъскват различни култури, често установяваме това, но наистина ние трябва в най-накрая да обърнем малко повече внимание, да поставим повече в центъра този проблем с забавените плащания. Аз виждам някои въпроси във връзка с вашето предложение. Първо, тук става дума за сътрудничество с комисията ИМКО и доколкото виждам от писмото, става дума за това, че нашата комисия ще се занимава основно основно с параграф 6, а не толкова с останалите параграфи. Една колега от е, комисията ИМКО ми каза, че е, тук по-скоро става дума за е, Е, изработване на едно възможно цялостно предложение. И за това а, е, моят въпрос е защо а, е, извън тази рамка сте направили предложения. А, интересуваме какво ще посочите като причина. И второ, а, ако се опитаме да направим разлика между частни фирми и а, стопанска дейност на а, публични а, институции, т.е. институции на публична данъчната власт. Тук трудно може да се направи разграничение, защото е, има много припокривания, има много смесени форми между е, частната и публичната сфера, като например публично-частните партньорства и как е, тук трябва да се подредят нещата. Това е една нелека задача. Респективно, при определени обстоятелства това би довело до промяна промяна в правната форма на дружествата и според мен това не е много добър подход. Втората точка, която искам да изтъкна, това са сроковете. Вие два пъти предложихте срок от 45 дни. Ако не се лъжа, по-скоро желанията клонят към срок от 30 дни, а в точка 4 е включен срок от 60 дни. Аз мисля, че е по-добре два пъти по 30, което прави 60, така че няма да имаме различни срокове, които ще доведат до объркване. И последното, което искам да отбележа е, че Става дума всъщност за последиците, които проистичат от 5% от а, сумата по фактура, която се предвижда като наказателна мярка, като санкция. Аз мисля, че става дума за големи суми. Аз съм по-скоро склонна да се ориентирам към друг подход, към друг процент който по-добре е да отразява в случая. Имам предвид лихвения процент да се вземе като база, а не сумата по фактура. Това според мен е по-добре и това е и моето предложение и моята молба. Благодаря като а, аз процедурно-технически мога да изясня това. Ние взимаме отношение по цялото предложение. Вие можете да внасяте изменения по всички а, членове и алинеи, а комисията им кое е само задължена тези права, които проистичат по член 50, да бъдат упражнени. Комисията ИМКО, това, което трябва да приеме от нас е установено в съответното споразумение. Сега давам думата на колегата Масип. Благодаря, господин председател. Вече говорихме по този въпрос, обсъждали сме го. И аз не мисля, че имаме избор. Трябва да продължим по пътя, по който сме тръгнали. Искам да поздравя докладчика. Мисля, че господин Балтазар е свършил много добра работа, като е обобщил проблемите, пред които сме изправени. Мисля, че ние сме свършили нашата работа също така. Колкото до другите комисии, не съм сигурен, че те са свършили точно това, което се очаква от тях. След това, което току-що чух, <clears throat> мисля, че трябва да не се, не се случаваме прекалено много внимание върху а, размерите на компенсациите и върху сроковете. <clears throat> защото е много трудно да вземем решение по тези въпроси, тъй като ние не сме а, е, участници в съвместно взимане на решение по този въпрос. А, е, трябва обаче да имаме становище по дебата. Но, мисля, че това, което а, е, Балтазар, беше, правилно каза, че нашата задача е да защитаваме най-слабите участници в този процес, най-слабите страни по договора. Необходима е добронамереност, която трябва да се приложи именно тук. И то е именно за защита на най-уязвимите страни по договора. Това е много важен аспект на, на този проблем. Мога и да кажа нещо лично като заместваме а, а, договорната клауза, не мисля, че е, това е особено правилно, защото сегашното положение е много твърдо установено в испанското право. Докато задаване заместването на клауза с условия няма да свърши същата работа. Благодаря колегата Есперони, благодаря господин председател. Сроковете за изпълнение. Аз мисля, че говорихме за това, говорили сме по тази тема. Често се получава така, че изпълнителният титул бива издаден, обаче след това се внася възражение срещу него, т.е. жалба и това спира изпълнението. И според мен е добре, когато се въведат прецизни срокове, точни срокове за изпълнението на изпълнителния титул и също така трябва да има и прецизни, точни срокове за обжалване, за внасяне на жалби. сега докладчикът използва понятието онлайн. То е по-рестриктивно. Аз мисля, че телематик е по-добро понятие от онлайн в случая. Аз мисля, че телематиката включва много повече инструменти. И е, още е, нещо от технически характер искам да посоча във връзка с е, измененията. А, значи, а, изменение 9, доколкото чух, се отнася до член 5. А, искате ли да бъде заличена линея 3, а, която е а, в курсив, а от дясната страна не стои нищо? Искам просто да разбера дали а, член а, 3 трябва да се приеме за заличен. Аз а, не разбирам. А, значи имаме тук в а, Балти в курсив госпожа Тайн. Аз мисля, че а, това е а, нормативен акт, а, който е един от най-важните, които ни предстоят да приемем и дори бих казала най-важния. И първо искам да благодаря за докладчика за а, свършената от него работа. Намерението на докладчика, според мен, е да се надхвърлят малко рамките на предложението на комисията и е, да се постигне малко повече в полза на предприятията. Що се отнася до член 5, е, по който ние не сме компетентни, обаче можем да вземем становище, е, смятам, че това е изключително важно. Трябва да съгласуваме с ИМКО и да намерим решение. И сега в случая трябва да се помисли дали да се предвиди горна граница или да се въведат отделни степени, нещата да се степенуват. При изслушването на националните парламенти пролича, че мненията са доста различни, доста екстремни и имаше две положителни мнения, обаче в крайна сметка бяха внесени много резерви и според мен мен е доста трудно този проект да бъде прият в крайна сметка. Аз след като се запознах и с други подробности тук, искам да посоча следното вероятно е разпространено предложение за изменение е, да се включат е, и е, търговските практики, т.е. не само договорите. Аз не знам какво се разбира под търговски практики в другите страни. Например, при нас в Германия под търговска практика се разбира така нареченото неписано право, което се прилага в съответният економически отрасъл и което всъщност е достъпно само за високо специализирани адвокати, а не за нормалните, обикновените адвокати. И за това, според мен, е много проблематично е, точно тези неписани търговски практики да се вземат предвид тук. Е, е, те са се утвърдили в продължение на столетия и ако ние не ги желаем, то тогава можем като фирма да договорим в писмена форма нещо друго и да оставим тези търговски практики да действат само като обичайно право. Но тъй като тези търговски практики действат от отдавна, може би може да се каже, че съответните фирми ги познават много добре и смятам, че е добре в крайна сметка те да се придържат към тях и да не се договарят друго. Сега в договорите, що се отнася до публичната сфера, там тези обичайни търговски практики не намират отражение, защото всичко се урежда с договорите договори, така че е, тези обичайни търговски практики в Германия не намират приложение при договори, изключвани с органи на публичната власт. Сега, е, поставя се и въпроса дали наистина между фирмите и публичните органи трябва да се прави разлика, т.е. между частния и публичния сектор. На пръв поглед аз съм за. Естествено, е, публичният е, сектор е платежоспособен, той трябва да е, може да плаща, но както каза госпожа Лихтен, Лихтенберг, в крайна сметка става ясно, че публичният сектор съдържа елементи на организация, типични за частния сектор и това най-често може да се твърди за болничния сектор, защото при нас болниците са организирани участие в публично-правна и участие в частно-правна форма и тук трябва да се прави разлика в бъдеще каква е точно правната правната форма, дали да се смени или не, за да се заобиколи задължението за плащане и за това аз поддържам схващането и на националните парламенти. Тук ако се прави такава стриктна разлика между частен и публичен сектор, дали няма да се стигне до заобикаляне на а, закона в а, практиката. Сега, що се отнася до сроковете, това се а, разглежда в а, изменение 9, а, точка 3 става дума в крайна сметка за това, че публичният сектор и частните фирми е, предвиждат срокове за е, проверка на строителните проекти. Става дума за строителния сектор и има 30 дни срок и ако е, нещата са безспорни, трябва да се пристъпи към плащане. И, както казвам, тук има позоваване на строителния сектор. Ако е необходим по-дълъг срок от 30 дни, това трябва да се договори в писмена форма и ако публичният сектор получи срок повече от 30 дни, този срок трябва да бъде обоснован в писмена форма и според мен, доколкото разбрах, този текст трябва изцяло да се заличи. За мен това е проблематично. Ще взема един пример от Германия. Аз съм от Берлин. Е, публичният сектор е, е възложител на изграждане на голямо летище Берлин-Бранденбург. Това е проект е, за милиарди. Просто се изгражда ново летище там и е ясно, че когато един ден обектът бъде приключен, наистина за 30 дни няма да може да се провери дали има някакви нередности или не. И естествено при всички тези милиарди и тези гигантски суми наистина срокът от 30 дни едва ли е достатъчен. Така че, е, когато е, се мисли за големи е, строителни проекти в публичната сфера, заличаването на този текст за мен е проблематично, защото има строителни е, проекти, като например ICC в Берлин, които след това не могат да бъдат е, проварени в срок от 30 дни. Така че е, аз предлагам този текст да не се заличава, и да се помисли дали 30 или 45 дни. Е, сега, е, от е, множеството представени фирми, от изказванията на техните представители стана ясно, най-вече Гърция, южните страни. Знаете, сега в Гърция морала, свързан с плащанията, е по-особен, там има проблеми и там от тези страни постъпиха доста оплаквания по отношение на навременността на плащанията, лихвите за забава и така нататък. Е, Много посочват, че сроковете за плащане не се спазват. Например, в Гърция има срокове за плащане някъде около 3 години. Е, е, например, аз чух от фирми за диагностика, които поддържат цели лаборатории в здравния сектор. Те извършват кръвни изследвания и така нататък и им се плаща след 3 години в Гърция. Ако изобщо изобщо те получат плащането си. Благодаря. Колегата Боду и е, след това аз. Значи, Искам е, да направя няколко технически и административни е, забележки за е, късното а, санкциониране а, с а, еднократни суми. Това нарушава принципа на двойното а, санкциониране. Един път трябва да платите дълга си, втори път трябва да платите глоба за това, че сте закъснел, просрочили. Значи добавянето а, на такива а, фиксирани суми нарушава този основен принцип и води до двойно плащане на, един и същ, на едно и също задължение. От една страна възстановяването на дълга и разходите трябва да бъде доказано от административна гледна точка. Мисля, че като се въведат такива фиксирани еднократни суми, ще създадем проблем за местната администрация, които няма да знаят как да вписват тези суми в бюджета. А, може да бъдат блокирани да се използват за нещо друго. Благодаря. Аз искам да кажа нещо в връзка с това, че а, когато става дума за плащания, публичния сектор е най-големия грешник. Обаче, от друга страна, аз не мисля, че а, а, те, техните действия се различават от тези в частния сектор. Госпожа Тайн съвсем основателно посочи, а, съвсем основателно някои неща. И второ, а, тук а, става дума за въвеждане на нещо като punitive damages. А, това трябва да бъде а, съвсем ясно, че аз не съм привърженик на punitive damages съвсем конкретни щети стоят за всичко това и нямам нищо против да се изплаща еднократна сума. Обаче, когато тези щети възникнат в публичния сектор, те са много често по-големи, отколкото в частния сектор и това не е основателен аргумент, така че аз не смятам, че публичният сектор трябва да се разглежда по друг начин. И второ, ще взема отношение показаното от госпожа Тайм за големите строителни проекти. Аз не мисля, че наистина е проблем това, което се предлага, по простата причина, защото а, а, искания, които, а, всъщност плащания, които не са изискуеми, те не могат да бъдат и забавени. И ако а, някои а, частични плащания, плащания на вноски а, са изискуеми, не означава, че всички са изискуеми. И а, а, сега, ако е необходимо повече време за а, тези плащания, това а, не би могло да доведе до ситуация, една забава. Аз мисля, че този проблем може да се реши. Това са моите две бележки. Сега а, няма други изказвания, не виждам други изказвания. Тук а, също трябва да определим срок а, за внасене на изменения. От секретарията ми казват а, 8 февруари ще бъде необходимо този срок да бъде по-кратък предвид това, което ще се прави после с Симко. А, колегата Балтазар. Ma la nostra competenza, come è stato puntualmente eh, stabilito dal... Балтасар е името ми. А, първо искам да кажа, че господин председател, аз спомена 6, 8 и 9. И там се ограничих. Но си мисля, че и пети член трябва да се включи в нашия дебат, защото той всъщност е в основата на директивата. Мисля, че комисията е длъжна да разгледа този въпрос, независимо дали е свързано с а, ексклюзивни правомощия по три члена. Затова реших, че и пети член трябва да бъде включен. Тъй като това е членът, където се забелязват описания на а, различните ситуации и там точно има стълкновение а, между отделните държави членки. Някои изплащат изключително бързо и срочно, а много плащат след 30 дни или след 50 дни. Така че ако говорим за приемането на тази директива, аз разбирам, че някои държави, при които тази директива ще окаже отрицателно въздействие върху бюджета, биха попречили тя да бъде приета. В крайна сметка, нека се замислим и за малките и средни предприятия те се оказват в изключително сложно положение. Защото им е трудно да получат кредити от банки, а пък след това имат и просрочени плащания. Така че трябва да измислим някакво решение. Няма за тези 30 или 45 дни да се карам с вас, а, нито пък ще настоявам, но а, тези 5%, които са записани а, там, е нещо, което ще се опитам да приема и да разбера. По-разбираем би бил някакъв механизъм на съразмерност, за да има една скала, да речем от 1, 2, 3%, в зависимост от това как се акумулират тези просрочени плащания. Що се отнася до търговската практика? Добре е да се включи този термин, търговска практика, тъй като много често се следват неписани правила. Някои отрасли, такъв тип практики, а, дори имат нещо като правна сила. Ако искаме обаче да направим цялостна подредба, би трябвало да се занимаем и с тези търговски практики и да ги включим в разпоредбите. Господин председателя спомена да се заличи е, член 9 алинея 3, особено в е, светлината на големи проекти, които отнемат изключително време за изпълнение. Не може да се залагат е, някакви конкретни срокове а, при тях, защото това би било контрапродуктивно. Трябва да се изчака всички договори да бъдат изпълнени, за да може да настъпи проверка. Когато говорим за директива, считам, че трябва да се съсредоточим между това, кой е длъжника, дали това е търговско дружество или е публичен орган. Мисля, че Европейската комисия може да ни помогне по отношение на тази директива. Считам, че финансовите трудности, които понасят търговските дружества, би трябвало да се считат за различни от финансовите проблеми, пред които са изправени публичните органи, защото публичните органи би трябвало да имат солидни финанси, могат да разчитат на плащания, които са редовни от страна на правителството, от бюджета си, също така от събираемостта на данъците, така че те не са изложени на ветровете и бурите на пазара, както са изложени частните фирми. На второ място, ако говорим за взаимоотношения между отделни дружества, случая говорим възможност и свобода на отделни страни да сключват търговски споразумения. Според мен ние не би трябвало да ограничаваме този вид свобода. В други членове, не по тези, по които имаме ексклюзивни правомощия, може би ще е добре да разгледаме взаимоотношенията между страните, като запишем някакви срокове. Доколкото разбирам, в Германия много често се случва големи строителни фирми да налагат срокове на своите подизпълнители за плащанията. Ако в един договор имате определен срок, 60, 70, 80 дни, а за него няма някаква ясна аргументация, то тогава това става една несправедлива клауза. По време на изслушванията евродепутати, както и национални парламентаристи, заявиха, че е много трудно да разберат, защо трябва да се прави разграничаване на третирането на различните видове длъжници. Трябва обаче да се каже, че може да има частни фирми, които работят по договори с някакви ведомства или да речем случаите, когато може да се работи за компанията по водоснабдяване и защо някакви публични услуги. Изчитам, че ако разширим приложното поле на тази директива, може да се провалим и да не стигнем до резултати. Благодаря. Благодаря. Точка 19 от дневния ред. Е, Данък върху добавената стойност. Давам думата на докладчика. Последния път представих много подробно а, е, директивата Става дума за а, изменение на а, директивата по отношение на а, изготвянето на фактурите в електронен формат или върху хартия и всичко това е свързано с а, трангранични а, сделки а, и случаи, в които трябва да се създава сектура. До сега държавите членки имаха доста голяма свобода и в крайна сметка а, всяка държава членка имаше свои собствени изисквания. Сега обаче а, това трябва да подлежи на хармонизация и тук аз се ограничих само до едно единствено изменение, защото се намираме в процедура на изслушване и всъщност тази директива е много важна по отношение на фирмите, обаче не е ясно дали тази директива ще мине в съвета. Аз искам още веднъж да посоча две точки, които са проблемни и по които не съм внесла изменения, обаче във всички случаи в бъдеще те ще ще доведат до изменения. Например, по отношение не, посо... не, няма да се посочва в фактурата времето на доставка, а времето на датата на изискуемост на данъка и всъщност това са дати или моменти във времето, които не могат да се установят много точно. Възможно е в бъдеще тези, които издават фактурите, ще имат проблеми за точното посочване на на а, тези а, дати и за това аз а, искам а, да се внесат изменения в тази система, да се изчака, тъй като има доста изменения как всичко ще се уреди в практиката и ако не проработи в практиката, респективно да се внесат изменения в директивата в бъдеще, една фактура ще трябва да се издава най-късно на 15-то число на а, месеца, следващ месеца, в а, който е станал изискуем данъка. Т.е. ще има задължение за издаване на фактури, каквото до сега не е съществувало. Ние познаваме всички случаи, в а, които страни по договора молят за по-късно издаване на фактура. Преди имаше достатъчно основание на това, но имаше и случаи, в които самите фирми имат а, интерес а, за по-късно по-късно издаване на фактура, защото искат по-късно да получат сумата по фактурата. Сега това няма да бъде възможно и е, ще видим как всичко това ще проработи в практиката. Аз е, сега се концентрирам само върху едно е, предложение за изменение, е, при което смятам, че комисията е, най-вече мисля за финансовото управление, трябва, е, взима всъщност е, това изменение като повод, за да се осигури по-големи права за намеса. Тук става дума за електронен достъп до данни на данъчно задължени лица. Значи до сега финансовите служби в държавите членки имаха достъп до счетоводната документация на фирмите и беше възможно в електронен формат счетоводната документация да се съхранява в други държави членки. Не Например, някой в Чехия е, съхраняват своята счетоводна документация върху електронен носител. Сега обаче е, в редки случаи на изключение, в които една фирма е, дълж, трябва да заплати ДДС в друга държава членка, различна от тази на седалището и тази чужда държава, т.е. органите, ще имат достъп до тези данни в електронен формат. Наистина става дума за изключителни случаи тук, но второ, с влизането в сила на тази директива, тези изключителни случаи, тези изключения ще се намалят още повече, защото при трансграничните сделки в Б бъдеще получателят на стоките или на услугите ще те трябва да плаща данък при определени обстоятелства в собствената си държава. Наистина става дума за изключения и не е ясно е, защо при тези изключения на чуждата държава членка ще се позволява да има достъп до цялата счетоводна документация на фирмата, която е, има седалище в друга държава членка. Електронното счетоводство не може да се разделя. Не можете да кажете като финансова служба, че искате да видите само една от сметките. Получите ли достъп, получавате достъп до всички сметки. И естествено аз не искам да обвиня финансовите служби в нищо нищо, но искам да ви конструирам един пример. Например, може би ще е много интересно френските финансови служби да получат достъп до счетоводната документация е, на Мерцедес-Бенс и обратно на германските органи до документацията на Пежо. Просто по този начин се събуждат апетити и е, на практика всичко това става е, по процедурата за служебна помощ и то нещата вървят доста непроблематично и аз аз наистина а, не мога да си представя, а, че а, при проверка на случаите а, дали е платен данък в а, друга държава, дали примерно германски служител ще иска, данъчен служител ще иска непременно достъп до неговата документация. Благодаря. Сега, когато става дума за проверка дали ДДС трябва да се плаща в друга държава членка, различна от тази по седалището на фирмата, на практика това е, до сега ставаше безпроблемно, което означава, че другата държава членка е, на нея и, бяха изпраща, и беше изпращана договорна документация и е, нямаше никаква забава във времето. Значи няма основание чужда държава членка автоматично за тези редки случаи на изключение да получава достъп до цялата електронна счетоводна документация на фирмата, чието седалище е в друга държава членка и за това е, смятам, че е, е, всъщност а, трябва да се подкрепи а, а, запазването на старата уредба, за това съм внесла само едно изменение. Тази стара уредба се е утвърдила в практиката, няма оплакване от нея и аз просто се опитах по този начин да си оставя някаква отворена врата. имате ли изказвания? Само една забележка ще направя. Е, наистина заслужава похвала това, което е направено, е, защото проблемите тук е, са доста и ние се намираме в една особена ситуация, че дамите и господа финансови министри сами трябва да създадат своите правомощи и накрая ние ще видим, че това, което се предлага, ще влезе като окончателен текст. Сега, от гледна точка на правовата държава много неща могат да се поставят под е, въпрос. И ако нямате други въпроси, е, мога да кажа, че е, значи кой е срока за внасяне на изменения? 23 февруари. Значи 23 февруари е крайният срок за внасяне на изменения. Така, сега, следващата точка, това е моя доклад. Става дума за любимите премии за банкерите. Аз ще бъда съвсем кратък предвид напредналото време. Направени са две предложения за адаптиране на разпоредбите за премиите. Първото се отнася за неизплащане на премии и второто предложение се отнася до съвсем друг проблем, а именно проблема за обратното действие. Имаме забрана за обратно действие, което означава, че съществуващите договори не би трябвало да бъдат засегнати засегнати от тези изменения, а те ще въжат само за бъдещи договори. Това са двете единствени изменения, които, съм, а, които тук са внесени. Искам да попитам дали имате изказвания в момента по тази тема. Виждам, че не. Тук а, срока за внасене на изменения е пак до 23 февруари. Значи срок за внасене на изменения до 23 февруари и сега точка 8 доклада на Лехнер, така че моля колегата Лехнер в оставащите 10 минути да вземе думата. Благодаря, господин председател. Аз е, мисля, че е, няма да имам възможност да представя нещата в детайли, само ще е, информирам най-общо за настоящата ситуация в е, тази сфера. Имам е, впечатление, че държавите членки е, много положително се е, отнасят към е, е това. Е, сега е, за Великобритания и Ирландия ще кажа едно изречение отделно, но е, въпреки това. Е, има доста проблеми в всички държави членки и те не могат да се решат веднага. Сега, не е никакъв проблем да конструираме случаи, да видим дали може да се стигне до напълно задоволително решение, но и сега има такива случаи, има и подобрения, които са внесени и ние няма да можем да решим веднага всички проблеми. Представям си представяне на работен документ през през март. Там аз ще изброя а, проблемите, а, по които имам а, становище. Ще си помисля още по някои точки, защото винаги има съображения за и против. Не може да се приеме еднозначно решение. След това през май а, да има изслушвания и за това моля колегите да внесат предложения във връзка с тези изслушвания, така че още преди лятната вакансия да внеса доклада и след лятната вакансия да приключим разискванията по доклада и в края на годината да стигнем до резултат в пленарно заседание. Сега аз след като представих ситуацията малко по-подробно, получавам и първите становища. Интересно е едно становище на германския Бундерсак, е, който е извършил проверка за субсидиарност и е, радвам се, че е, отношението им е положително, обаче задават въпроса за защита на доверието, всъщност на достоверността на удостоверението за наследство. Сега, това не е въпрос свързан с субсидиарността, а въпрос свързан с правното основание, т.е. с правомощията. И сега уредбата за лицата, които умират по едно и също време, примерно при катастрофа с самолет или нещо подобно, но примерно това е конструиран случай на едновременно настъпване на смърт. Това не е въпрос на частното право, това е по-скоро въпрос на материалното право и също така достоверността на удостоверението на наследници, това е пак част от вечното право, а не на част частното право и аз е, смятам, че трябва да се запазят и двата аргумента е, предвид е, допълнителните правомощия и ако имаме императивни разпоредби, които са в вечното право, това ще трябва да може да се наложи. Аз искам да вземете отношение по тези два въпроса. Значи, ако тези правомощия се потвърдят като допълнителни правомощия, то тогава отпада въпроса за субсидиарността. Искам да посоча, че според настоящата ситуация за това все още е несигурно. Ирландия и Великобритания няма да участват. Това е доста жалко. Аз някъде четох обаче, че около 11% от ирландците живеят в чужбина, най-вече в Европа, така че и Великобритания и тя също е наред с Ирландия много силно засегната. Значи всъщност британци, германци, германци, ирландци и холандци имат най-много недвижими имущества в други европейски страни, така че това са нации, които са доста засегнати от проблематиката, която се третира в този доклад. Например, в Обединеното кралство става дума за всъщност обратни или регресивни искове, свързани с дарения. Също така в Шотландия има нещо подобно. Сега за Уелс не мога точно да кажа. Сега аз посочих нещо и в връзка с обичайното пребиваване в англосаксонските страни. Говорим за домисел. Това е нещо по-различно от обичайното пребиваване. Сега това трябва ли да се дефинира като постоянно местопребиваване и това вече да се вземе като база за приложимото право от съдилищата. Това са всъщност проблемите. Аз самият още нямам окончателно решение. Мога само да кажа, че като цяло се придържам към предложението. Още един въпрос. Какво да бъде приложното поле? Пак е свързано с Глобек, но не само. Например, от Австрия, от правителството, получих информация, че те имат проблем с приложното поле по отношение на наследството. Тоест, например, дарения при смърт е, е, които е, са направени още при живе, значи това не попада в действието на удостоверението за наследници. Значи, ако всъщност се предвижда запазена част в наследството, най-често това е свързано с определени срокове, които трябва да се спазват. Според мен това трудно може да се разгледа. Значи имам предвид за приложното поле а, е, на наследственото право, т.е. вида на вечните права а, е, всъщност а, е, е обвързан а, само с а, а, недвижимото имущество, обаче прехвърлянето и придобиването, тук вече австрийците имат а, трудности а, и значителни проблеми, Германия също и ще видим дали може да се намери решение на тези проблеми. Аз мисля, че нито една държава ще няма да излезе без проблеми. Всяка ще има проблеми. И предлагам при дискусиите първо да се концентрираме върху глави 1, 2 и 3, които са така един цялостен комплекс и след това да разгледаме останалите глави. Там също има някои проблеми, обаче най-големите проблеми са в глави 1, 2 и 3 и те са свързани помежду си. Не само приложното поле, дефиницията на приложимото право, всичко това създава проблеми и трябва да се разгледа комплексно в една бъдеща дискусия. Това е което искам да кажа. Аз искам да посоча нещо във връзка с зададен въпрос. Дали похарската конфекция за формата, а не за а, приложимото право. А, значи а, има хакска а, конвенция а, по отношение на формата, която не е ратифицирана от всички държави членки. Мисля, че 10-11 не са. И а, чувам, че а, правната служба е на мнение сега. А, аз а, си помислих дали не може да се позовем на а, Хакската конвекция, що се отнася до а, формата и действието. А сега а, тук това е недопустимо, защото става дума за, за конвенция или може би за спогодба и тук ще трябва да си помислим дали части а, от а, тази хакска спогодба или конвенция а, не могат да бъдат взети, т.е. възприети и аз по-скоро съм склонен не, за да не вкарваме всички тези проблеми в предложението. Благодаря. Сега имаме 5 минути на разположение. Имаме две изказвания. Диана Лолис, тъй като. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Благодаря на колегата за представянето на доклада. Виждам, че този сложен въпрос е в добри ръце. Той е много компетентен. И много ми хареса начинът по който иска да работим. Има един проблем, който искам да споделя с колегите. Вие вече очертахте проблема. Аз а, бих била от моята политическа група обикновено а, докладчик Сянг. Моята страна избра да не участва 6 седмици преди да свърши периода за консултации. Професионалните организации все още очакват към тях да се обърнат за становище и бяха ужасени, че това решение е взето още преди да се очаква неговото вземане. Сега като парламентаристи всъщност не знаем какво трябва да направим. Много бих искала да чуя становищата на колегите, дали считат, че би било подходящо парламентаристите от държави членки, които са решили да дигнат ръце и да не участват, да продължават да участват е, в законодателния процес. Много моля да изкажете становища по този въпрос. А знаете, че аз много бих искала да участвам в това, но в крайна сметка си мисля, че съществува проблем. И по този въпрос и други въпроси, свързани с засиленото сътрудничество. И мисля, че трябва да помислим по въпроса. Разбира се, при всяка законодателна инициатива съществува правото за консултации и е, няма ограничение за държавите членки за това дали ще се възползват от тази възможност или не. Благодаря, господин председателя. Господин Сперон има думата. А... Съдих се за някои проблеми, като, например, обичайното местоживеене. Много често пенсионери или пък а, хора, които са починали на по-ранна възраст, може, поне за определен срок от време, да са живели на друго място, различно от това, което се счита за място на обит... Обичайно местоживеене, например място с по-топъл климат. Може да са отишли в друга държава членка, след като са живели 70 години в родната си. Така че трябва да имаме ясно определение на обичайно местоживеене или и двете. Тук пише официален адрес, официален адрес по местоживеене, по официалните регистри в Италия. Но в крайна сметка трябва да се разглежда и националността по 17 ти член, защото има хора с двойно или тройно гражданство. Какво се случва с тях? Могат ли те да си изберат едно от гражданствата, които имат, или пък какъв ще е критерия, кое ще бъде приложимото гражданство? Не искам да навлизам сега в подробности, тъй като нямаме време, но е хубаво да не го забравяме. Благодаря колегата Лехнер накрая. Съвсем накратко, господин Сперони, това с гражданството мисля, че не е проблем. Според мен е, няма проблем е, да съществуват е, повече гражданства и съответното лице да избира някой от тях. Много по-сложен ще бъде въпроса с обичайното пребиваване. Аз мисля, че по него ще има една много подробна дискусия. Ще трябва да има и предложения и различни съображения. Дали някой, който е в място на обичайното си пребиваване, ще трябва да има избирателно право или не. Това също трябва да се дискутира, но много благородно е това, че госпожа Уолис взе думата. Аз е, искам да направя една бележка във връзка с нейното изказване. В политическите дискусии е, от общ характер по Лисабонския договор и бъдещето на Европа винаги съм казвал, че съществуват политологи, политолози, които смятат, е, че трябва да се търси бъдещето на Европа в тази гъвкавост и в тази обвързаност. Сега ние като парламент отделно ли ще гласуваме как? Просто според мен мен винаги ще се изисква добра воля от всички страни и това обаче не е панацея. Аз искам да посоча, че информацията, която имам от постоянното представителство е, че това не е заключителна дума и не трябва да бъде. Не. Второ, искам да... Аз всъщност желая британските колеги не само да могат, но и наистина да участват по същество в цялата тази дискусия дискусия, така както направи госпожа Лолис, но когато при гласуването мнозинството е крехко, е, тогава мисля, че ще бъде добре, когато е, колегите, които идват от страни, които не участват, е, някакси е, е, да бъдат е, е, езичето на везната при първо четене. Е, сега, дали въобще ще се постигне абсолютно мнозинство, това е друг въпрос, но аз във всички случаи желая вие да вземете участие в дискусията. Колегата Лехнер правилно посочи, че колегите от държавите членки, които ще ползват опт-аут, са ни необходими поне на второ четене, за да получим квалифицирано мнозинство. И така тук приключваме. Изчерпихме дневния ред за тази сутрин. Продължаваме след обед. Благодаря.